adopting the agenda. If there are no objections, you know the agenda, it is adopted with the following changes. uh, Following a request by Yannick Jadot, item 9 will be swapped with item 12. Uh, Regarding the votes, the order, I suggest... Съгласно гласуването, предлагам първо да се гласуват точки 4 и 5 и след това да приключим с точка 3. Бих искал да напомня на депутатите, че промените в дневния ред на този етап може да имат е, последствия относно присъствието на членовете на комисията както и за докладчиците в сянка, гостите и така нататък. Така че в бъдеще опитайте да се да държим на минимално ниво такива промени. Точка втора съобщение. Имате ги в вашите папки. Има промени в секретарията. За мен удоволствие да ви съобщя, че Валатела Прибас, старши администратор в, нашия, в нашата комисия, е назначена за ръководител на звеното за отношенията с Африка, Карибите и Тихия океан. От януари тя беше един много добър служител на нашата комисия от нейното създаване от 2004 година и много допринесе за работата със своята ангажираност и посветеност на нашата комисия. Определено ще ни липсвате, но поздравления за повишението ви. Надяваме се, че вашето повишение ще помогне и за укрепване на отношенията с другите институции. Сега преминаваме към гласуването. Както вече споменах, ще започнем с точка четвърта. Гласуване по проекто становището за стратегията на Европейския съюз за Черно море. Докладчик е Метин Казак от Ауде. Има редица изменения. Да започнем с изменение 1. Разделено гласуване. Гласуване. по първата част, които са за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2. Отново разделено гласуване по първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение едно. за, против, приема се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 10 за. Извинете, разделено гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 3 за против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за против, въздържали се, Проверка с електронно гласуване по изменение номер 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение номер 18. за, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 19 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. включително моя глас, за един против. Поздравление за Метин Казак. Преминаваме към точка 5. Гласуваме за становището за предоставяне на гаранция от Европейския съюз на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции за проекти, осъществявани извън Европейския съюз. Докладчик Уилям Дартмут. Започваме с изменение 57. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Добре, проверка с електронно гласуване. Начало на гласуването. vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 58. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се.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 Връщаме се на 64 за проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 65 за. Против. Отхвърля се. 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 35. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66. За. Против. Въздържали се. отхвърли се. 66. Правим проверка с електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Моят глас е за. Отхвърля се. Ако вие сте за, значи се приема. Председателят нямам карта, но гласувам за. Така че това изменение се приема. Изменение 66 се приема. Обявих, че своя глас е за и го обявих преди края на гласуването. Изменение 36. За, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 67 За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40. Разделено гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка от преамбила 1, против, въздържали се, приема се. Изменение 46 за, против, приема се. Изменение номер 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 3 за, против, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 4. на гласуване. Първата част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение номер 6. Разделено гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Връщаме се на първата част за проверка с електронно гласуване. Начало на гласуването. Аз съм за. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Трета част за. Против. Отхвърля се. Изменение номер 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 50 за. Против. Въздържали се. проверка с електронно гласуване по номер 50. Начало на гласуването. Аз съм. Моя глас е за. Край на гласуването. Приема се. Един въпрос. Само да ни кажете какъв е резултата за изменение 48. Приема ли се или се отхвърля? Бе прието. Изменение номер 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41. 51. За. Против. Въздържали се. Проверка. Изменение 51. Начало на гласуването. Моят глас е за. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение номер 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 10. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, против, въздържали се, отхвърли се. 15 за, против, въздържали се, отхвърли се. 16 за, против,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 Проверка на 56. Аз гласувам за. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Извинение 21. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24. За против, въздържали се, отхвърля се, 25 за, против, въздържали се, отхвърля се, 26 за, против, отхвърля се, 27 за, против, отхвърля се. Окончателно гласуване. Начало на гласуването. Аз гласувам за. Край на гласуването. Приема се с 20 гласа за моят включително. 3 гласа против. Извинете, 3 въздържали се. Поздравление за Уилям Бартнот. Преминаваме към трета точка. Well, this is the this file, please. Моля ви, запазете тишина. May I have your attention, please? This is on the community. Става дума за режим на общността за контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба. Докладчик Лайхтфрид от социалистите и демократите. Бяхме решили да гласуваме по този проект доклад днес, но като се има предвид обменът на становища между докладчикът и докладчиците в сянка, моля за тишина. Uh, и пак повтарям, като имаше неформални разговори между докладчика и Европейската комисия, Разбрах от докладчика, че той иска да се отложи гласуването за друго заседание. Тоест, да не гласуваме днес, а докладчикът предпочита да се разгледат отново измененията. Трябва да се обърна към координаторите дали са съгласни с отлагането на това гласуване, което е обичайна практика в нашата комисия. И така, координаторите. Are you in favor of postpone? Дали сте за това да се отложи гласуването? No objections. So... Виждам, че няма възражения. Давам думата всъщност на господин Лайхтфрид. To introduce debate. Можете да ни въведете в дебата и измененията. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Искам да използвам възможността да обясна ам, процедурите и различния метод, който избрахме, е, имахме през цялото време един правен проблем. Докато съвета всъщност изхождаше от различни е, регламенти по време на нашите консултации, а ние всъщност изхождахме от една по-стара версия, съвета от една по-нова версия и това доведе но до определени разминавания и недоразумения. Искахме а, да се консултираме по-дълго време. В същевременно се изготвяше доклад, бяха внасени изменения. Интензивен е контакта ни с комисията, за да се е, разбере по какъв начин ще се действа. Освен това, е, по време на дискусията се откриха нови възможности, така че тук в е, комисията и в парламента се взе решение като цяло да се отхвърли предложението на Европейската комисията на Европейската комисия, също така нещата трябва малко да се задействат, за да не се удължава цялата процедура. В крайна сметка стана ясно, че процедурата, както я мислехме, няма да е действаща. Ето защо получихме писмо от съответния комисар, където беше описана правилната процедура, начина по който трябва да подходим. Ето защо а, ние съвместно с докладчиците в Сянка решихме да продължим нашите действия, но това ще отнеме повече време, отколкото бяхме предвидили, защото Темата изглежда не толкова сложна и объркана, но а, с а, удължаването на дебата и удължаването на всичките процедури не беше възможно да обсъдим измененията, да ги изясним, да видим кое, кои са приемливи, кои не. И ако искаме да постигнем един добър резултат, имаме нужда от повече време. Отлагането няма да представлява голям проблем, защото нещата до сега функционират добре. Ние постоянно се консултираме, никой не е изразил възражения или съмнения по отношение на това удължаване на процедурите. Сега преминавам към съдържанието. Ако намерим една система за уеднаквяване на стандартите в европейски мащаб е, за продуктите, които се изнасят, е, тази система трябва да е прозрачна. Също Европейския парламент трябва да участва в контрола върху изпълнението на тези стандарти. Имаше нови развития в областта на скорошните обсъждания. С, с тези нови разпоредби са свързани и някои опасности и рискове, например възможността да се саботират атомни електроцентрали. Господин Каспар и господин Стърди внесоха своите изменения и те се вместват в нашите представи. и смятам, че ще можем да постигнем един разумен компромис. Ето защо аз ще помоля вас, господин председателю и комисията също, да отложим гласуването за началото на декември, за да можем да си обмислим хубаво нещата. Um, yes. Благодаря. Получих писмо от комисаря Дегухт. Там се говори наистина за този юридически проблем, който повдигна и нашия докладчик. В писмото се казва, че според него няма юридически пречки да се приключат дискусиите по това предложение. Преди да ви дам думата за изказвания, може би трябва да изслушаме и представителя на Европейската комисия. Не само по този въпрос, но и по същество, по измененията, предложени. Къде е колегата от комисията? Имате думата. Thank you, chair. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика за отличната работа. Да, имаше институционален юридически проблем, който не предвидихме в самото начало – Имаше един регламент от 2000 година, по силата на който препратихме документа в парламента. Междувременно съветът през 2009 е изменил този регламент. Хубавото тук е, че всъщност става дума за приемането на Лисабонския договор и бъдеще такъв въпрос няма да възниква. Това е въпрос тантум. Радваме се, че докладчикът приема идеята на нашия комисар, записана в предложението, която е и вашата комисия, и парламента да променят е, името на регламента и да се продължи нататък. Съгласни сме, разбира се, с докладчика, че нещата се забавиха, има нужда от още време, сложна е тематиката. По отношение на продуктите, описани в измененията или пък описанията на, извинете, списъка на държавите, там също трябва да се опишат нещата. След това, по отношение на регистрацията и докладването на регистрацията, също, ако искате нашия съвет, ще го дадем. Имаме същата цел, като и вашия докладчик еднакви условия за всички износители в Европейския съюз с минимална административна тежест за нашите износители, за да може от една страна да се повиши конкурентоспособността по тези продукти, които, както знаете, са изключително модерни, и от друга страна да се осигури сигурността, която лежи в основата на въпроса. Някои казват, че за да се подсигури такава сигурност, е добре да повишим мерките за сигурност, като изградим високи бариери, що се отнася до експорта и е, генералното разрешение за износ. Така че имаше един правен проблем, Съгласни сме с предложението на докладчика и очакваме с нетърпение да обсъждаме с вас следващите два месеца тази тема. Наистина януари е най-добре да го гласуваме. Тези два месеца забавяне няма да представляват проблем. Вашата комисия вече получи едно предложение да се измени първият анекс на този регламент. Там са описани продуктите, които подлежат на контрол. Европейската комисия ще излезе днес, всъщност излезе с едно съобщение за бъдещата външна, извинете, политика по търговията и контрола, така че то включва също стоките с двойна употреба. Това съобщение и в бъдеще, може би, отново ще трябва да работите по тази тематика и очакваме в същия дух на градивност да продължи нашето, нашето сътрудничество и в бъдеще. Благодаря. Okay. Uh, thank you. Благодаря за пояснението. Uh, does anyone... Uh, Има ли някой, който иска думата? Даниел Äh, Уважаеми колеги, две неща искам да спомена. От една страна, като цяло Европейския парламент полага усилия да не отхвърли този документ, а да намери начин да го приеме. Комисиите, които се занимават с тази тема и то от половин година, Неведнъж сме споменавали, че имаме трудности и проблемът е правен. Комисията имаше повече от достатъчно време на разположение, половин година, за да актуализира своето предложение и да ни го представи. Още веднъж искам да кажа, че парламентът наистина полага усилия а, да направи всичко възможно И имам една молба. Ние говорим тук за много специални продукти, но не говорим тук за танкове или ракети. Е, обаче има много продукти, които могат да имат е, двустранно предназначение. Говорим тук е, за компютри, компютри, за превозни средства, които наистина се използват за мирни цели и просто няма как да се злоупотребява с тях. Искам ето защо да обсъдим нещата на спокойствие и се надявам до януари в рамките на комисията да постригнем едно разумно споразумение. Uh, but, but do you still think uh... Смятате че наистина трябва да отеглите тези предложения. Това би била най-правилната позиция. Добре. Докладчика иска ли да каже нещо за накрая? Uh, yes, Благодаря, господин председателю. Мисля, че казахме всичко. нека да спрем да говорим и да започнем наистина да работим. Благодаря, казва председателя. Преминаваме към шеста точка. Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки от една страна и Република Корея от друга страна. Става дума за разглеждане на проекто доклада. Имате го. Нашия докладчик е Робърт Стърди от консерваторите и реформистите. Искам да кажа, че миналата седмица изчитахме много неща в пресата, но не се дължи на парламента забавянето на това споразумение за свободна търговия. Знаете, че започна процеса, много рано започнахме да се занимаваме ние в парламента с това споразумение. Не бяхме получили дори още официално този документ от съвета. Затова реших, че наистина трябва да се изправя през тази погрешна информация, публикувана от Financial Times. Затова изпратих писмо, което бе публикувано от Financial Times. Сега ще дам думата на докладчика Робърт Стърди. Дали е тук? Къде сте? Тук съм. Благодаря, господин председател. Да, аз искам да коментирам вашето писмо и да благодаря, защото и както доклада на господин Лихвенит, ние го оборихме, сега сме вече в ситуация, в която стигаме до окончателното решение. Това е един много сериозен доклад, по който работихме. Искам да благодаря на много хора. Може би в обяснително изложение, което бе изпратено на всички членове, сте имали възможност поне да го видите, ако не сте го чели внимателно. През април 2007 държавите членки авторизираха комисията да води преговори по един амбициоз, едно амбициозно и цялостно споразумение за свободна търговия с Южна Корея. През октомври 2009 на първоначалното споразумение, като ние започнаха работа много преди това. Споразумението се очаква да създаде значителна е търговия и производство в е, съвстъпански стоки и услуги. Очакваните ползи, които ще донесе това споразумение, е много бизнес за Европейския съюз. Европейският парламент с повишените си правомощия по силата на Лисабонския договор – е задължен да даде одобрение на споразумението. В рамките на тази процедура ние, Комисията по международна търговия, трябва да оценим въздействието на всички сектори на европейския пазар. То не е задължение на този доклад да даде препоръки по текста, както се е договорено страните, по-скоро да направи един анализ на ползите и разходите и да прицели дали е в интерес на общността като цяло да дадем своето съгласие за това споразумение ние не сме в състояние да предлагаме изменения извън препоръките за одобряване или отхвърляне на споразумението. Комисията обаче проведе редица дискусии по споразумението в рамковите преговори по двустранната предпазна клауза. Искам да използвам възможността да поздравя колегите си Пабло Залба и другите докладчици в Сянка, които работиха опорито по този доклад. Решеността и посветеността на процеса на триалог – Представители на парламента, водени от нашия председател, представиха силната позиция пред съвета за осигуряване на интереса и опазване на интереса на Съюза и показахме твърди си ангажимент за продължаване на отношенията с Южна Корея. Сключени бяха споразумения по много спорните въпроси – мониторинг, надзор, докладване, комитология и ролята на институциите и много други. Тук отново искам да благодаря на нашия председател за неговата позиция по комитологията. Вашата професия като юрист е безценна за нашата комисия. Още веднъж искам да ви благодаря. Позволих си да изготвя едно обяснително изявление. Искам да благодаря на господин Зелески, на господин Шулц. Включил си ми техните препоръки в този доклад. Има един въпрос, който искам да представя пред настоящата комисия предложенията за въглеродния двокис от Южна Корея. Позицията на комисията и моят отговор. Проектът законодателство посочва, че може да създаде несъразмерно бреме върху износителите на автомобили от Европейския съюз. Европейските автопроизводители са готови да намалят средния, е, средните емисии на CO2 като те са и водещи в тези технологии. Иска се обаче да се направят много по-големи усилия от тях, от е, техните контрагенти в Южна Корея, което ще повлияе отрицателно на състоянието на пазара. Комисията в момента изготвя консултации с индустрията, с подробна позиция по критичните елементи на емисията на въглероден двуокис и цялостното законодателство, което ще включва предложение за решаване на проблемите на Европейския съюз и да се огледат екологичните цели. Тук ще се повдигнат и въпроси по отношение на проекта законодателството по рамката на комисията ТБТ, на когато също е изпратено уведомление. Целта на корейските власти е законодателството да бъде одобрено до края на годината Комисията много отблизо следи този въпрос, е, за да направи необходимото този законодателен акт да не създаде нетарифна бариера за достъпа на европейските производители на пазара на Южна Африка. Поставям този въпрос и го повдигам, защото комисията знае, но може да се променят нещата. Този въпрос трябва да се повдигне, да се включи в доклада, поради времето за превод така че той просто е, е една мярка за Европейския парламент. Аз изцяло споделям загрижеността на комисията. Приветствам и ролята на автопроизводителите. Спазваме и желанието на европейските власти да се включат определени стандарти, но смятаме, че те трябва да се приближат до принципите и практиките на европейските автомобилни производители. Искам от комисията да разкрие всякаква информация за всички развития, които може да засегнат споразумението. Това означава продължителен диалог, а не просто нещо пуснато в почтенските котии на членовете на комисията в последния час. За това работим и много близко с колегите от комисията. Просто искаме всичката информация да бъде на масата преди да подпише споразумението. Целите на комисията Съд да има достатъчно време Европейския парламент да изгледа цяло предложението и всякакви последици, които може да има то върху споразумението. Преди приемането на процедурата, която се предвижда да бъде проведена през януари 2011 година. Господин председател, както казах, всички разполагат с копия от обяснителното ми изложение и ще очаквам с нетърпение мнението на настоящата комисия. Благодаря. Благодаря, Робъртс. Мисля, че е оправдано преди да започнем дискусията между членовете на комисията, да чуем какво е мнението на Европейската комисия и тяхното виждане по повдигнатите от Робърт въпроси. Игнаси от името на комисията. Благодаря. Преди да засегна въпроса, който господин Стърди току-що посочи, искаме да изразим благодарността от името на Европейската комисия на работата, извършена от Европейския парламент и най-вече от комисията Инте по досието за Южна Корея. Както по отношение на процедурата, така и на предпазните клаузи. От самото начало на процедурата комисията смята, че това е много важно споразумение и се нуждаем от одобрението на парламента. Виждаме, че наистина е много важно да се изрази отношението на парламента и смятаме, че по много отговорен начин Европейския парламент работи по това досие. По въпроса за регламента на цо 2 преди всичко искам да осигуря всички членове на комисията, че наистина проследяваме много внимателно този въпрос. Много ясно посочваме на корейските власти, че някои аспекти на регламента, които бяха оповестени, са несъразмерни за европейските износители. Консултирахме се и с автомобилния отрасъл в Европейския съюз и сме готови да финализираме доклада, който ще изпратим на корейските власти, в който посочваме кои аспекти на този регламент от наша гледна точка трябва да бъдат променени. Определено ще изпратя този документ на Европейския парламент. Макар, че има някои изисквания за поверителност, мога със сигурност да ви уверя, че в момента, в който тези правила окончателно са изготвени и са оповестени от корейците, ние ще направим много внимателна оценка и ще споделим тази оценка с Европейския парламент, както и с държавите членки, преди да предприемете каквото и да било по този въпрос. Така че с удоволствие ще споделим с настоящата комисия оценката на тези правила и много ясно ще посочим на корейските колеги, че някои аспекти трябва да бъдат променени, за да не се стоварва такава тежест върху европейските износители. Ще се огранича до тук. Ако има въпроси от страна на комисията, с голямо удоволствие ще отговоря. Благодаря. Благодаря на Игнасио Гарсия. Първото искане за изказване е от Берн Лангер. Благодаря, господин председател. Аз не съм толкова убеден, че може без никакви резерви да одобрим това споразумение. Един проблем вече бях, беше засегнат. Според мен има и други проблеми. Това е едно споразумение, което не поставя отделните промишлени сектори на равна нога. В споразумението се създава възможност да може в Южна Корея да се използват автомобилни части, които се внасят от трети страни. Когато, например, става въпрос за електромобили, то корейският производител може да внесе двигател от Китай. И това поставя проблеми. С съвета намерихме едно добро решение. Тук беше това число и по отношение на предпазната клауза. Но сега като се размисля, виждам, че има неща, които са включени в споразумението и те бъдат изпълнени. Питам се аз, дали ние може без всякакви резерви да гласуваме за това споразумение. Относно а, тарифните ограничения. също и законодателството, свързано с емисиите на въглероден двуокис. Стои въпросът кога ще се получат квоти, за да се създадат предимства, улеснения как ще бъдат определени отделните категории за автомобилите, как ще се определя теглото и така нататък. Поразумението трябва да се основава на едно законодателство, обаче в този случай това не е така. Това, тази законодателна база не е солидна. Относно социалните стандарти в глава 13 са включени те. Трябва нормите на МОД да бъдат спазени. Господин председателю, до сега не сме отбелязали напредък в Южна Корея по отношение на две норми на МОД – 780 свободата за е, сдруженията, свободата на сдруженията. 8,90 е, това е нормата е, за колективните трудови договори. Ich glaube, das sind doch gerade auch, wenn man die Wettbewerbsfähigkeit е, конкурентна способността се подкопава. И в това число, това е в ущърп на автомобил, автомобилстроенето в Германия и други държави. Трябва да има социален диалог и да се предотврати създаването на на аспекти, които ще повлияят отрицателно върху конкурентоспособността. Бих искал корейската страна да даде ясни обяснения дали тези намерения, които са включени в споразумението, ще намерят правно отражение дали ще бъдат изпълнени. Thank you. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Аз ще говоря с господин Галески, който не може да е тук, имаше проблеми с полета. Първо искам да кажа нещо по тази клауза, която беше спомената. Смятам, че това трябва също да бъде взето предвид, ако доклада на господин Стърди трябва да се преразгледа. Господин Стърди каза, че има много неща, които все още не са ясни, например процедурата по комитология. Ролята на Европейския парламент и да упражнява контрол е много важна. Да упражнява контрол върху клаузите за въглеродните емисии. Искам да поздравя докладчика, както и докладчиците в Сянка. Смятам, че те са постигнали един успех с изготвянето на този доклад. И благодаря отново, благодаря на всички е, одобрявам и защитната, предпазната клауза, която беше приета. Резултатите, които сме постигнали до сега са добри, но има още е, неизяснени въпроси. Те трябва да бъдат е, изяснени преди ние да заемем окончателната си позиция. Благодаря, господин председател. От ГУЕ, Пабло Хебло. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към казаното от господин Ланге. В доклада са засегнати редица въпроси, но те не отговарят на фактическите предизвикателства. предизвикателства. Има три доклада, прияти до сега, които а, са важни относно измененията а, в климата, социалните стандарти. Две области бяха засегнати, които са много важни за моята политическа група. Първо въпросът до каква степен съществуващите споразумения за свободна търговия един мост към намиране на отговор на най-важните въпроси, които са поставени. Как ще се осъществява търговията, обмена на определени а, продукти и как, как, какъв ще е реалният принос към повече е, заетост, към подобряване на социалните стандарти и към определени индустриални сектори, но от друга страна и към подобряване на климатичните условия. Тук говориме за интензивиране на търговските взаимоотношения, което ще допринесе за подобряване на всички тези аспекти, които аз споменах. но докладчика не е отговорил изчерпателно на тези важни въпроси. Смятам, че Южна Корея едва през декември внесе в парламент и ще гласува по-късно законодателство, свързаното, свързано с емисиите на въглероден двуокис. Ние не знаем какъв ще е изхода от това гласуване. Също този въпрос е открит. можем ли с настоящата формулировка да сме толкова конкретни, без да знаем каква ще е реакцията на корейската страна? също и въпросът за трудовите стандарти на МОД, които все още не са одобрени от корейската страна. В миналото от опит знаем, че добрите намерения не са се превърнали в практика. До каква степен ще а, бъдат обсъдени задълженията на корейската страна при по-нататъчните преговори. Този, това споразумение ще е един преход към по-нататъчни споразумения с други трети страни. Благодаря ви. Thank you. We need to move. Благодаря ви. Трябва да продължаваме. Каспари, е НП. Уважаеми колеги, след години на преговори трябва много точно да се занимаваме с това споразумение. Ние го правим а, в действителност и това може само да се приветства. Всички сме на едно мнение, а, че стандартите с а, емисия на въглероден двуокис ще са едно изпитание за тях, един тест – корейската страна трябва да е наясно с нашите изисквания. В Европейския съюз също бяха приети два регламента, свързани с емисиите на въглероден двуокис. Предложението от Европейската комисия не беше одобрено от Европейския парламент. Европейския парламент и решенията, които те ще вземат, трябва да са в полза на автомобилостроенето в Европейския съюз. Южно корейците трябва да изпълнат своите задължения по това споразумение. Да, има нужда да подобрят много неща. Но от друга страна трябва да сме наясно, че не трябва да се съобразяваме с това дали автомобилостроенето, е, автом, автомобил, автомобилостроенето е, в Европа ще бъде напълно благодетелствано от това според мен. Това не трябва да повлияе на решението дали да приемем или да отхвърлим това е, споразумение. Относно трудовите стандарти на МОД, това е една тема, по която всички сме на едно мнение, че тези стандарти трябва да бъдат спазени. Не значи, че още от първия ден след влизането на споразумението в сила всички стандарти ще бъдат изпълнени, но трябва да сме наясно, че а, трябва да има преходни периоди. Тези преходни периоди сме ги прилагали и тук. Е, за премахване на митническите бариери бяхме а, приели един петгодишен е, срок. Така че трябва да дадем и на корейската страна един разумен период от време, в рамките на който те да, да отреагират. ще можем да се задем една съвместна комисия между Европейския парламент и корейската страна. Имам предвид между Комисията по външна търговия в Европейския парламент и съответната комисия от корейска страна и в рамките на тази комисия, на тези комисии, да следим изпълнението на клаузите заложени в споразумението, да, да изясним отворените въпроси, да речем такива като премахване на митническите бариери в Южна Корея. Така че бавно и сигурно да вървим напред и да премахнем всякакви недоразумения, които могат да се появят. Съвета каза, че дали ще приеме споразумението на 1 юли, ще зависи от това дали Европейския парламент изрази своето съгласие. Така че споразумението ще влезе в сила от 1 юли само ако Европейския парламент даде своето съгласие. възможно 30 юни да се приложи е, предпазната клауза. Това ще стане ако корейската страна не изпълни стандартите, свързани с е, въглеродните емисии. Обаче ние с комисарият имахме друго споразумение да се проведе едно изслушване тук в комисията. Комисарият трябва да помисли дали съветът не трябва да е по-благосположен към договорености, постигнати между Европейския парламент и Европейската комисия. Е, трябва е, да се изясни този въпрос, начинът по който съвета действа и общува с комисията и парламента. Благодаря, нека да ви напомня, че господин Каспари всъщност е докладчик на становище на ИТРЕ по този въпрос. В заключение на дискусията Уилям. Ще бъда съвсем кратък. Това е всъщност една от най-важните точки, които тази комисия ще трябва да обсъжда в своя мандат. Трябва да посоча, първо, че ние сме за свободна търговия. Свободна търговия винаги е в полза на потребителите, но не винаги е в полза на всички производители. В този контекст е много притеснително, че толкова от уважаваните ми колеги гледат на търговския договор като извинение за налагане на всичките странични елементи на деталната политическа програма за това, което по принцип е едно търговско споразумение. Още по-притеснително е, защото в толкова много случаи тази политическа програма съвсем последователно е била отхвърляна при изборите с бюлетините. В този контекст особено притеснително е, че производителите на Европейския съюз трябва да бъдат ограничени по този начин, защото свободната търговия е наистина проблем за производителите, за хората, които работят в заводите. Така че сериозна е тревогата и колегите ми би трябвало много внимателно да обсъдят тези неща. Защото хората, които работят за европейските производители, биват ограничени в международната свободна търговия чрез политическия дневен ред, който е наложен върху тях. Изключително изненаден съм от е, аргументите на Робърт Стърди, които той предоставя за автомобилната индустрия. Нещо, което наистина трябва да бъде разгледано изключително внимателно. Ще ми позволите, господин председател, имам още едно искане. Всички ние имаме асистенти, всички имаме да вършим работа, но трябва ли наистина толкова високо да говорят в момента там? Благодаря. Уилям Дъртнот. Робърт Стърди, ако последни бележки. Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички изказали се. Това е наистина една първоначална дискусия. Знаете, в триалога водихме такива дебати и едно от въпроса за имитата е един от наистина проблемите, който трябва да бъде разрешен. Много важен за автомобилната индустрия. С Пабло работихме заедно по вашия доклад. Казах, че това са наистина първоначални дискусии и точно за това ги обсъждаме днес тези въпроси. По въпроса за въглеродния двокис. Точно заради това съм включил въпроса в доклада. Защото към момента нямаме решение. Ако не го бях включил, много трудно ще бъде да се включи този въпрос към момента, който имаме вече решение от комисията. Точно за това го включих и в доклада. Това е много сериозен въпрос и ако не внимаваме, може да представлява препятствие за търговията, което не искаме. Към Даниел, говорихте за годишна среща на докладчиците или на докладчиците в Сянка или на цялата комисия. Съгласен съм с това. Опитахме се в диалога с Пабло да повишим мерките на Зарзор и да използваме задължителното повелителното наклонение с шаване с мей. Искаме да сме сигурни, че мерките за надзор наистина ще бъдат включени, за да може настоящата комисия да иска отговорност от Европейската комисия, ако не приложат необходимите мерки. На Уилям, всъщност, вие говорите на човек, който вярва в свободната търговия. Свободната търговия е много по-сериозен отговор, отколкото държавната помощ или каквото е да било. Наистина се развива възможности и е недостатък за някои. Свободна търговия трябва да е двустранна, не може да бъде едностранна. Следователно трябва да създадем споразумение, което е свободно и справедливо и за двете страни. Така че за това и работим с Пабло и с другите докладчици в сянка по този доклад. Моето виждане е, че откриването на инвестиционни услуги наистина може да помогне за решаването на предизвикателства на пазарната диверсификация. Така че това е една чудесна, благоприятна възможност, трябва да използваме. Наистина, трябва да е свободно и справедливо и за двете страни. Благодаря, ако иска комисията, може да допълни. Да, наистина това е само първи обмен на вижданията по доклада. Срок за внасяне измененията 12 този месец. Точка 7 и 8 от дневния ред, които ще обсъждаме заедно. Междинно споразумение за партньорство между Европейската общност и държавите от Тихоокеанския басейн. Разглеждане на проекто препоръките и разглеждане на въпроса за устен отговор по същата тема. Нека да ви напомня, че през 2000 година Тихоокеанския басейн и Европейския съюз се споразумяха да сключат нови търговски споразумения, които отговарят на правилата на СТО, за да предмахнат едностранния режим на преференции, които бяха дадени от Европейския съюз за внос от страните от Тихоокеанския басейн. Преговорите по новите споразумения за партньорство бяха водени през 2002 година. Целта бе те да приключат до края на 2007 година. Но се оказа, че това е невъзможно за изключване на цялостно споразумение с Тихоокеанския басейн. Затова бе решено да се включи междинно споразумение за партньорство в съответствие с правилата на СЕТЕЛ до края на 2007 година, за да продължат преговорите по едно цялостно споразумение за партньорство. Фиджи и още някои страни влязоха в споразуменията, нашата комисия реши да отправи устен въпрос, както към Европейската комисия, така и към съвета. И след това ще излезем с резолюция. Така че нека да започнем дискусията по тази тема. Давам думата на докладчика Дейвид Мартин от Социалисти и Демократи. Благодаря, господин председател съвсем накратичко. Вие ясно описахте положението. Обсъждали сме го на предходно заседание. Нека направо премина към същността. Седма точка е тя да се съгласим ли или не. Тоест, нищо друго не може да направим, освен да кажем да или не. Говорил съм подробно с представителите на Фиджи, неправителствени организации. И аз ясно и твърдо заявявам, че трябва да кажем да на това споразумение. Това, разбира се, не означава, че нямаме дребни проблеми около него, но всичко това е описано в устния въпрос и резолюцията. Но, по седма точка, този парламент, според мен, трябва да каже да на междинното споразумение. Сега коментари и критики по този доклад. Съжаляваме наистина, че е такъв вид споразумението и че преговорите не са довели до пълно споразумение, само междинно, което всъщност да покрива целия регион. Е като се има предвид, че Фиджи търкуват с, с захар с нас, а пък Папуа Нова Гвинея е, с риболовни продукти. Така че такова междинно споразумение ще ни гарантира непрекъснатост на търговията. Първо, що се отнася до риболова. Известни безпокойства имаше на ниво Европейски съюз, особено от страна на рибарите на Рибатон от Испания разгледах внимателно техните съображения. Моето заключение, което може да е различно от вашето, е като се има предвид а, това споразумение, смятам, че е абсолютно, според мен, невъзможно едно такова споразумение да дестабилизира нашия риболов. Няма да създаде по никакъв начин дестабилизиране на нашия пазар в Европейския съюз. Независимо от това си убеждение, в приложението към устния въпрос призоваваме Европейската комисия да излезе един доклад по този въпрос и по въпроса за устойчивостта на рибните запаси в Южния Тих океан. Мислим, че са малко понадути нещата тук, но смятаме, че Европейската комисия трябва да излезе един доклад пред нас за риболовните аспекти на това споразумение. От друга страна, обаче трябва да кажа, че независимо, че смятам, че няма да нарушат нашия пазар, смятам, че то ще бъде особено полезно за Папуанова Гвинея и ще доведе до крайбрежни а, занятия и ще може да се ангажират все повече жени от Папуанова Гвинея във всички тези нови дейности по крайбрежието, защото това е една цел също и на целите за развитие на хилядолетието, пък и наша цел да осигурим такова препитание и на жените, така че трябва да държим на тази част. Що се отнася до Фиджи? Стана съвсем ясно, че захарната индустрия в Фиджи е, в момента се сблъсква с големи проблеми. Ще извлекат полза и двете страни при подпомагането на тази индустрия. Те имат захарна рафинерия, а пък нашите е, рафинери могат да обработват допълнително захарта, която те ни изпращат. Що се отнася до правителството, не смятаме, че средства за захар трябва да бъдат освободени, но правителството в Фиджи би трябвало много бързи темпове да напредва към постигане на демократично управление в страната и когато това се случи, ние можем да отпуснем тези средства за захарта към тях, защото те са абсолютно необходими. Още нещо. За всички държави, Австралия, Нова Зеландия, трябва да кажа, че те са доста по-големи пазари от нас и затова те са основни партньори на тези държави. И иска ми се, когато се стигне до пълно споразумение, да има в нашето споразумение нещо, което да отслабва възможността на тези държави да сключват свои, свои договори с Австралия и Нова Зеландия. Но това вече ще бъде, когато постигнем цялостно споразумение. По отношение на регионалната интеграция. Няма какво да има тук разхвърляне на обвинения напред-назад. Подписването на такова средносрочно споразумение не означава пълна интеграция и регионалната интеграция там като че ли някак си запада, не се подобрява. И независимо от това, че трудно ще се постигне такова споразумение, защото част от тези острови толкова малко търгуват с нас в Европейски съюз, че няма смисъл изобщо да влизат в такъв тип а, спогодби, но пък а, за тях няма никакъв стимул за това да подписват споразумение с нас, но аз така или иначе си мисля, че трябва да се опитаме да постигнем пълно споразумение с всички тихоокеански държави и да насърчаваме регионалната интеграция. Няма да е лесно, но не бива да се отказваме. Що се отнася до подпомагане на търговидията, трябва да кажа, че това споразумение не е пакет мерки за развитие на тези страни, а трябва да има такъв отделен пакет, но тук в това споразумение подпомагането за развитие на търговията трябва да бъде насочено най-вече към Папуа Нова Гвинея и Фиджи. Искам и се Европейската комисия да каже дали тези две островни държави получават достатъчно от бюджета заделен до момента, отвъд е, е, финансирането за развитие. Надявам се това да се разгледа. Или можем да направим нещо повече по отношение на Фиджи и Папуа Нова Гвинея. Ако имате предложение за подобряване на устния въпрос, моля, кажете го, но е, направете ги, извинете, но е, има график, има предложение за резолюция, пояснителен меморандум, има ги всички пред вас. Ако има някакви коментари, заповядайте. Предишния път имаше министри от Папуа Нова Гвинея, сега имаме експерти. Колегите от Папуа Нова Гвинея с удоволствие предполагам ще отговорят на конкретните ви експертни въпроси. Благодаря. Мартин, uh, uh let me remind this committee that we have an... Uh, Благодаря. Имаме едно становище от Комисията по риболов на парламента по този въпрос. Става дума точно за правилата за происход по отношение на рибните запаси, риболова. В това становище се казва, че не трябва да се правят изключения по отношение на происхода. Пабло Салва от НП. Eh, Благодаря, господин председател. Бяха споменати разпоредбите свързани с происхода на рибните продукти. Трябва тези разпоредби да бъдат проследявани съвсем точно, мисля, тяхното изпълнение. Това, което ни липсва в момента обаче е един по-дълбок поглед в тази тема също и негативното отражение върху социално-економическите условия. Що се отнася до азиатските страни, които ще са основните действащи лица, които ще се облагодетелстват от тези разпоредби? Така че а, смятам, че и следните елементи трябва да бъдат включени в този доклад. На първо място дерогацията в сектора на рибното стопанство и най-вече, що се отнася а, до рибните запаси на рибатон. Не трябва да се създава прецедент. На следващо място специализирането на това споразумение и прилагането на разпоредбите за происход на рибните продукти. Тези социално-економически стандарти трябва да бъдат изпълнявани в рибното стопанство. Благодаря на докладчика. Господин Стърди. Totally with... Аз съм напълно съгласен с почти всичко, което каза Дейвид. Поздравления. Трябва да се придвижим напред по темата. Няколко бележки по отношение на риболова. Европейски съюз внася само 2% замразена риба от тях и 3% обработен тунец от Папуа Нова Гвинения. Едва ли това ще окаже някакво драматично въздействие върху вътрешния ни пазар и според мен по никакъв начин а, няма да има ръст на тези проценти, както заявиха някои. Даже може и да спадне. Имам един въпрос по това, че Фиджи има проблеми с не спазва определени норми и процедури. Е, може ли да кажете защо, какво, защо не спазват съответните разпоредби или Павло, или комисията, който знае да ми каже? Още нещо за захарната индустрия. Както знаете, много години се занимавам с тази индустрия и винаги съм смятал, че това е една стока, която трябва да бъде субсидирана към онези, които разчитат на нея за своето препитание. И колкото по-бързо имаме споразумение за предоставяне на такива субсидии, толкова по-добре. Аз ще ви помогна с всичко, което зная, защото съм работил в тази индустрия много. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на комисията, казва председателя. Имате ли коментари по казаното от докладчика и другите депутати? А, извинявайте, казва председателя. Хелмут Шулц искаше думата. След това ще дам думата на Европейската комисия. Благодаря, председателю. Не искам сега да навлизам в подробности, но ще се върна на един коментар, който направих преди той е свързан с провеждането на едно изслушване, дебат с министри или посланици от тези страни. Искам да попитам отново докладчика. До каква степен ще се вземе предвид социалното положение в тези две държави? по отношение на по-нататъчното развитие на страните. В устния въпрос към Европейската комисия, според мен, трябва съвсем конкретно да запитаме до каква степен правителството в Фиджи е легитимен партньор на Европейския съюз или поне може да бъде смятан за такъв. Това е много важен въпрос. И трябва съвсем ясно да знаем с кого преговаряме и какви са целите на тези преговори. Ако искаме да има сътрудничество, то трябва да бъде в полза на народа, на страната. Това пък означава, че тези хора трябва да имат легитимни представители и тези легитимни представители да са унези, с които ние преговаряме. Така че искам повече информация по този въпрос. Един устен въпрос към комисията би могъл да включва всичко това. Значи предложение, ако може, от докладчика по тази тема. Комисията Питер Томпсън, казва председателя. Благодаря, председателю. Искам да благодаря на Дейвид Мартин за работата, която извърши на фона на всичко това, включая проекторезолюцията, резолюцията благодаря за ясните препоръки за процедурата на даване на съгласие от страна на парламента за подписването на това споразумение. Благодаря. Сигурен съм, че колегите от Папуа Нова Гвинея са съгласни с това. Е, високо ценим работата на вашата комисия по тази тема. Небързо. Междинното споразумение с тихоокеанските държави е част от подписването на по-широко споразумение с тези държави, би трябвало да замени едностранните споразумения, както и споразумението от Котоно, което изтече 2007. Идеята е да се даде една конкурентна рамка на търговските отношения и на развойните ни дейности между Тихия океан или Тихоокеанската държава и Европейския съюз. Независимо от всички оговорки, които направи Дейвид за тези малки държави, които не е ясно дали ще се влязат в рамките на това споразумение или не, трябва да кажа, че ние сме готови да подпишем цялостно споразумение с целия регион. И би трябвало да включва това цялостно споразумение, всички от тези елементи от междинното споразумение, плюс помощ за развитие, това спомена и Девид, глава за риболова също така, устойчиво развитие, както и състав. Всичко това са елементи, които трябва да бъдат включени. Тоест, в крайна сметка, всеки има различно виждане по отношение на това, какво означава цялостен подход. Що се отнася до помощта за търговия или развойната помощ, Дейвид съвсем ясно поиска допълнително финансиране. И мисля, че трябва да коментирам казаното от него. Търговското подпомагане. По отношение на него, комисията не може да поеме задължения, които да нахвърлят мандата, който е предоставен. Тоест имаме определена програма с мандат за тези страни. Всяко едно допълнително финансиране би трябвало да дойде или от държавите членки на Европейския съюз, или от други донори. Това трябва да е ясно. Ние, разбира се, искаме да работим с други донори по този въпрос. За да бъде това успешно, трябва да имаме ясна оценка на тези държави от Тихоокеанския басейн, което да е включено в техните стратегии. Това подпомагане идва посредством индикативните програми и трябва да кажа, че финансирането беше отроено. Програмата, която се казва Помощ за развитие в региона, включваше цялото това финансиране, така че ние работим по тази програма. Риболов. Важна тема. Междинното споразумение включва тези специални изисквания за происход или е, по-общите формулировки, които са записани в текста, разгледано от Комисията по риболов, това е записано също. Въздействието пък е описано пред, в един документ, който бе раздаден преди няколко седмици. Трябва само да потвърдя, че Европейския съюз иска един такъв доклад а, за а, така наречения Global Sourcing, което е записано в 6 член на протокола. 2011 година трябва да се постигне съгласие по него. Такава една разпоредба, т.е. доклад, мониторинг, отчетност, също трябва да се запишат там като се направи глобална оценка на въздействието, когато се подготвим за едно цялостно споразумение и ти го споменаваш, Дейвид, също така. Всичко това, което каза, е, ние сме го записали, така че те подкрепяме напълно. Още нещо. Господин Стърди зададе един въпрос. Не мога да дам ясен отговор, но трябва да кажа, че стандарта, който вие цитирахте, не влиза в рамките на разпоредбите за търговия. Ако има някакви ясни индикации, че трябва да се прекрати търговията, това може да стане. Основното такова съображение би било заплаха за здравето на потребители. Това колегите го следят ясно. И винаги има ясни планове за действие, за да може колегите да постигнат тези стандарти. Това са по-общите коментари. Ако искате нещо по-конкретно, можем да се занимаем с колеги от другите генерални дирекции по вашите искания. Мисля, че говорих по основните моменти. Ако имате други конкретни въпроси, с удоволствие ще се заема и с тях. Благодаря, казва председателя. Господин Мартин, искате ли да обобщите накрая? Да, благодаря. Благодаря на Европейската комисия. Мисля, че най-общо имаме съгласие с комисията по този въпрос. На колегата благодаря за конструктивните коментари. Знам, че Испания има интереси и особено при вас хората или сектора, който се занимава с рибатон, изключително се притесняват от това споразумение. Но аз говорих с тях и те приемат, че настоящото споразумение няма да окаже голямо въздействие. Всички се притесняваме за потенциалното бъдещо въздействие на това споразумение и това, да, това е важно. И е важно е, от друга страна, трябва да следим устойчивостта на рибните запаси в Тихия океан. И ако в бъдеще ние го установим, аз не вярвам, че ще стане, но ако установим, че има големи китайски кораби, които ловят, обработват риба, тогава ние имаме право да разгледаме този въпрос отново. Ако имате обаче конкретни предложения за изменения, с удоволствие ще се занимая с тях и ще ги включа в резолюцията. По това, което каза Робърт. Санитарните въпроси. Повдигна се този въпрос пред мен. Мисля, че проблема е технически. В Фиджи не могат като че ли да разработят необходимите санитарни стандарти, които да отговарят на нашите искания. И за това ние не внасяме, понеже няма да внасяме, ако не се отговаря на нашите санитарни изисквания. Сега по отношение на захарта, това е свързано изказаното от господин Шулц. Хелмут направихме минималното, за да подпомогнем тяхното правителство да продължи да търгува с Европейския съюз, без да се налагат санкции при отмяната на изискванията към тях от СТО. Субсидирането за захарта е точно това, за което искам да говоря аз. Те имат нужда от тези средства, от тези субсидии, но ние няма да отпускаме тези субсидии, докато а, има военна диктатура там. Така че се опитваме да постигнем едно равновесно положение. Тоест, всички стоки, които са включени в средносрочното споразумение, са включени, но пари комисията няма да отпусне за Фиджи или да се, получи, да се подпише по-цялостно споразумение с тях ще се подпише, ако има демокрация или поне нещата изглеждат демократично. Та, трудно е да се оцели точно а, как да се подходи, но мисля, че подхождаме разумно. Има и други въпроси, господин председателю. Не ги казах в началото и сега няма смисъл в края да ги споменавам. Има най-общ консенс и докато има консенс е хубаво да прекратим дискусията. Let me only remind that deadline for amendment Нека само да напомня, че срока за внасяне измененията е 11 следващия месец. Сега преминаваме до точка 12. Изменение на споразумението между Европейската общност и Южноафриканската република за търговия, развитие и сътрудничеството. Никола Риналди е нашия докладчик от АУДЕ. Това е първият обмен на становища. Нека само да напомня, че Южна Африка е най-големият ни търговски партньор в Африка, макар че е член на групата на Тихоокеанските страни. Имаме споразумение за свободна търговия, което е подписано през 1999 година в Претория и е влязла в сила през 2004 година. Следователно, след като по това време комисията Инте не съществуваше, първоначалното споразумение с Южна, Афта, с Южна Африка попадаше в компетенция на друга комисия, Комисията по развитие е водеща в този момент, така че ние просто излизаме с становище по доклада. Нашата комисия наскоро организира делегация, която посети Южна Африка. Докладвано е бе, че тази визита е била много полезна за задълбочаване на разбирането относно бързо развиващата се страна, която играе все по добре важна роля като регионален лидер и като важен участник в кръга на преговорите с СЕТЛ. И така, давам думата на Никол Реналди, докладчика. Благодаря, господин председател. Както и вие казахте, това споразумение е в сила 2004 година. Най-общо казано, то е едно успешно споразумение, работещо, Така че Европа има свой важен търговски партньор в Африка. С Южна Африка можем да разговаряме добре. Това е нашия основен търговски партньор. 46% от техния износ влизат в Европа, 35% са вноса в Южна Африка и от нашите страни. Това споразумение, има много стабилна база за на търговия почти по всички продукти. Има свободен достъп до пазара на базата на системата GSP. За някои продукти има малки изключения. В някои отделни деликатни сектори, най-вече селстопански продукти от Южна Африка, Африка и някои индустриални продукти от Европа, най-вече текстил и конфекция. През 2005 година Съвета за съвместно сътрудничество прие редица изменения. Няма много да се каже по този въпрос. Тези изменения към споразумението дават по-ясна дефиниция на някои раздели от споразумението където говорим за транспортни мрежи, добавихме факта, че те трябва да бъдат безопасни, където говорихме за сътрудничество за повишаване безопасността на въздухоплаването. Сега говорим за сътрудничество за засилена повишена безопасност не само на въздухоплавателното и на ЖП транспорта добавихме и аспекти за сигурност и безопасност на околната среда. Включихме годишния план за действие, така че това са поредица от е, изменения, които по характера си са основно технически и не изискват някаква политическа оценка или специално внимание от нас. Като цяло, становището, което даваме ние, е възможност да помислим за нашата политика по отношение на Република Южна Африка. Ние изпратихме делегация като комисия при няколко дни там. Това, което вече знаехме, и то е, че тази страна има много добър, обективен търговски и економически потенциал. Всичко това бе потвърдено но все пак ни помогна да разберем, че това е страна, която от психологическа гледна точка е много амбициозна. Амбициозна по отношение на своята собствена роля в е, този регион, както в южната част на Африка, така и из целия континент. И наистина се стреми да се превърне в една свръхсила в региона. Много амбициозно е тази страна по отношение на диалога и видовете преговори, които искат да водят с Европейския съюз. Имат много ясни идеи. И се опитват да продадат своите идеи на най-добра цена, така да се каже, Наистина в Южна Африка се води един сериозен вътрешен дебат в сравнение с други африкански страни. Виждаме, че има широка гама на виждания по някои от въпросите. Виждаме и някои от измененията, които са договорени от Южна Африка по това споразумение, макар и дребни тези изменения – потвърждава, че тази страна много внимателно гледа на детайлите и иска да бъдат много конкретни в редица от проблемните области, не искат да оставят нищо на шанса, подхождат съвсем практично. Затова мисля, че това, тази първа обмяна на мнения може да бъде много положителна. Имахме възможност и в Комисията за развитие да говорим за нашите отношения с Южна Африка и начина по който те могат да се развиват. Очевидно, това, което правим с Южна Африка, в известен смисъл е един експеримент, един примерен казус, който може да се използва и по отношение на други възникващи економики. Така че не можем да прилагаме точно класическия модел на споразуменията, защото тези споразумения трябва постоянно да се актуализират, както и дефинициите в тях. Но тук имаме партньори, които са много внимателни, предпазливи. Смятаме, че нашия опит с Южна Африка може да ни помогне в преговорите с Бразилия, Индия и други развиващи се економики. 40% от населението е под прага на бедността в Южна Африка. И въпреки това имат много голям потенциал, много добра възможност да станат една добра, успешна економическа сила. Не присъствах на дебата по междинното споразумение с Тихоокеански басейн, но всичките важни аспекти на търговската политика и иновациите с Южна Африка – се отнасят и до споразуменията за партньорство, които се договарят много внимателно. В заключение бих искал да ви представя една мисъл, която обсъждахме в делегацията за Южна Африка. И това е потребността или като комисия по външната търговия да проведем една обширна дискусия по политиката на Европейския съюз към Южна Африка и приключване на преговорите с Южна Африка за едно споразумение за партньорство, което много се надяваме, че ще бъде осъществено. Това споразумение ще даде възможност да се институционализират такова едно економическо споразумение. Моят доклад представлява и част от това предложение. И така, председателят, кой от комисията иска да вземе участие в тази дискусия. Нека да дадем думата първо на Европейската комисия Карлош Бермехо. Къде е представителят на комисията? Изглежда комисията не иска да вземе отношение. Някои от членовете. Берлангер. Социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Смятам, че разширяването на споразумението за търговия с ЮАР е много навременно и уместно. 1994 година започнаха преговорите след като беше премахнат апартейда. Имахме много тежки преговори, те продължиха 4 години и имаше много отделни точки, по които имаше противоречие между държавите членки и те просто отпаднаха. По този начин партньорския обмен беше забавен и не беше осъществен толкова бързо, колкото ние го желаехме. Сега приветствам, че отново се възобновяват тези преговори. Важно е да обсъдим и по-чувствителни области, по-щекотливи въпроси, които, се, е, които са такива и за Европа. Но биха допринесли за развитието в ЮАР, економическото развитие, например в сектора на производството на захар, даване на повече правомощия на гражданите, да се улесни достъпа до пазарите. Трябва да се занимаем с тези въпроси и да ги формулираме по такъв начин, че те а, да бъдат включени в това партньорско а, споразумение. Никола Риналди, имате ли някакви коментари по тези бележки? Да, един коментар. Моят доклад дава възможност да се обмисли политиката по отношение на Южна Африка, но казвайки това, смятам, че не трябва да смесваме двете досиета. Те трябва да си останат отделни. Споразумението за економическо сътрудничество с Южна Африка е нещо, което трябва да го разглеждаме отделно. Но повтарям, Всички тези въпроси, както и някои аспекти, свързани с измененията, Както каза и колегата Ланг, преговорите се водят в претория в Брюксел в момента и по време на тези преговори мисля, че ще има възможност да обсъдим този въпрос и в пленарна зала, за да можем да докладваме какво направихме по време на посещението си там. И така, разглеждането на проектостановището ще стане на нашето заседание на 10 декември тази година с което приключваме това досие. Очакваме посещението на комисар Дегухт, който още не е пристигнал. Така че бихме могли да обсъдим през това време точка 10. Споразумение между Европейския съюз, Исландия, Лихтенштайн и Норвегия по финансови механизми imports into the EU of certain fish and fisheries. И вноса на някои видове риба, риба и продукти на рибарството. От парламента е поискано да даде одобрение на целият пакет споразумения между Европейския съюз и тези три страни. Две споразумения за финансовите механизми за периода 2009-2014 и два протокола, които касаят основни отстъпки в рибното стопанство с Норвегия и Исландия. Комисията по рибното стопанство вече е приела своето становище и препоръчва на парламента да даде одобрение на тези споразумения. Ние сме комисията, която отговаря. Нашия докладчик е Мария Елени Копа от Социалисти и демократите и давам думата. να συνεχίσει να ισχύει η συμφωνία που είχε ξεκινήσει το 1990. Съветът приключи преговорите за споразумение между държавите членки в ЕФТА и Европейското економическо пространство. Това споразумение е свързано с вноса от Исландия, Лихтенштайн и Норвегия – както и економическите дисбаланси. Обхванат е период от 5 години. Последният период изтече през 2009 година за следващия период от 2009 до 2014. Преговорите започнаха през 2008 година. Имаше определени затруднения, свързани с увеличението поискано от съвета за финансовия механизъм за Норвегия – Както казахте и вие, 4 са общо споразуменията, т.е. това е един, цял, един пакет на стоеност 1,8 милиарда евро, което значи увеличение от 31% в финансовия механизъм и 22% за норвежкия финансов механизъм в сравнение с периода 2004-2009. Тези финансови увеличения ще бъдат разпределени между страните от Европейския съюз. Приоритетните сектори са околна среда, промени в климата, социално и човешко развитие, както и опазване на културното наследство. Споразумението предвижда преработка през ноември 2011 година и още веднъж през 2013 година, така че държавите членки ще имат възможност да внесат своите предложения. Споразумението трябва да бъде одобрено и от нашия парламент. Благодаря. И така, сега да чуем представителя на Европейската комисия. Мартина Рейман или Питър Майер. Благодаря, господин председател. Аз съм Майер. Преди всичко, много благодаря за много добрия и положителен доклад, който ние високо ценим. Няма да задавам някакви... А, няма да ви губя времето, освен ако нямате конкретни въпроси. Само искам да ви кажа, че ние сме доволни, че сте много сложните преговори. Успяхме да постигнем едно сериозно увеличение в финансовия принос от Исландия, Лихтища и Норвегия, както и успяхме да осигурим реформа в методите на прилагане така че в тези два механизма, както правим в Европейския съюз. Средствата ще бъдат разпределени чрез програмен подход, както го наричаме, който смятаме, че ще осигури повече кохезия и съпричастност на страните бенефициенти по отношение на получаването от тях средства. Благодаря ви. Други членове на комисията желаят ли думата? Не виждам. Елени, ако докладчите в сянка приемат, можем да продължим работа по това споразумение и да приемем препоръките. Добре, благодаря. С това приключваме точка 10 и то точно на време, за да Приветстваме комисар Дегухт, който току-що пристигна. Целта на присъствието на комисар Дегухт сред нас е да представи съобщение по въпросите на търговската политика което току-що е излязло. Ето го и предъжителното писмо Търговия, растеж и световни въпроси, политика на търговията като основен компонент на стратегията на Европейския съюз до 2020 година. И така, това касае търговските аспекти на стратегията 2020 година. И това е първото политическо изявление за търговията от долу години. От глобална Европа насам. Новата търговска политика на Европейския съюз разглежда по какъв начин е търговията може най-добре да подпомага интелигентното развитие, създаването на работни места, които са основни компоненти на стратегията 2020 година. Това е едно много кратко представяне. Ще имаме и други възможности да говорим за търговска политика, особено когато разглеждаме доклада на Каспари по този въпрос. Бих искал да благодаря на комисар Дегухт за неговото решение да дойде в нашата комисия и да направи първото публично представяне на това съобщение, което има символично значение в политически смисъл – и това за свидетелства, промените, които внесе Лисабонския договор за отношенията между Европейската комисия и Европейския парламент по отношение на търговията. Благодаря, господин комисар. Имате думата. Разполагаме с половин час само. Но без да навлизаме в дискусия, все пак ще искам да имаме време да дадем думата поне на по един представител на политическа група, които да могат да коментират вашето представя ми да можете след това да им отговорите. Благодаря. Uh, Благодаря, председателя, опочитаеми членове на комисията. Буквално преди няколко минути Европейската комисия официално прие дългоочакваната стратегия за търговия, растеж и световните събития. Тето се казва, не е още изсъхнало мастилото. Така че сега ще ви кажа какво пише в нея. Радвам се, че мога пред вас да направя първото представяне на тази нова политика. Сега минусът е, че не сте могли да я обмислите и с удоволствие ще се върна на последващите стания на вашата комисия, за да чуя реакциите ви. Малко по-късно тази сутрин а, това ще бъде обявено и пред медиите, а пък до вечера ще се видя с министрите на търговията на страните членки, за да обсъдим а, тази политика с тях. Това всъщност е една отправна точка за осмислене на политиките, но то надгражда над публичните консултации, над 300 коментари, които получихме, предходните ми дебати с вашата комисия, с държавите членки и едно изследване на Евробарометър в 27-те държави членки за отношението им към търговията. Отправната точка на това съобщение е всъщност ясното разбиране, че Европа винаги е била център на търговията. И това има своята причина. Търговията всъщност е едно средство за постигане на нашите цели, а не обратното. Идеята е да има растеж, просперитет и търговията е в основата на регионалната интеграция. Още в, от самото начало на, на създаването на Европейския съюз, почти 60 години Идеята е също така да постигаме и във външен план нашите цели, като например всичкия внос от най-бедните държави по света да бъде освободено от различни митнически тарифи или квоти, или пък от друга страна, като се опитваме да наложим на своите партньори да зачитат екологичните стандарти и да спазват основните трудови права на работниците. Търговията е важна. Важна е за бъдещето, важно е за потребителите в Европа, за бизнеса, за работещите, както разбира се и за всички по света. Обновената ни търговска политика всъщност надгражда над е, стратегията Глобална Европа от 2006 година. Както знаете, има последователност в действията ни е, и през идните години. Ние сме се ангажирали е, да изпълним търговските е, споразумения, които сме подписали, в същото време да се справим и да премахнем бариерите пред търговията и инвестициите. По никакъв начин няма да започваме от нула, но пък от друга страна светът от 2006 година насам се е развил и нашата политика трябва да го отрази. Първо, намираме се в економическа криза и за това трябва да засилим усилията си, така щото търговията да доведе до създаване на нови работни места и по-голям растеж в бъдеще. Това е основното предизвикателство пред нашата търговска политика. Търговската политика трябва да бъде част от решенията ни за излизане от настоящата економическа криза, което е записано и под нашето съобщение като подзаглавие търговската политика като основен компонент на стратегията Европейски съюз през 2020 година. Лисабонския договор също така дава нова институционална уредба и що се отнася до обхвата на търговската политика и до нейното изпълнение. Самия факт, че съм тук днес, като правя първото представяне на обновената търговска стратегия, всъщност показва засилената роля на парламента в сферата на търговията. Промяната е важна. Една промяна, която а, ще доведе до добра работа ние работим с вас ефикасно по теми като Южна Корея, Западни Балкани и инвестиции. Искам да подчертая, господин председател, 6 аспекта на обновената политика. На първо място, трябва сериозно да подходим към това, което вече сме обещали, което пък означава през следващите няколко години да довършим цяла серия от амбициозни търговски споразумения, които са или многостранни, посредством кръга от Доха или двустранни, като включват различни развиващи се и развити страни и цял свят. След малко ще се върна отново на тази тема. Изпълнението обаче е нещо, което не е само в наши ръце и се надявам навременно да се ратифицират всички тези споразумения от нашите партньори. На първо място тази роля може да се изпълни от Европейската извинете, комисия като договаряща страна, но и вие и съвета трябва да играете роля във всичко това. Имайки предвид а, моята работа с парламента в миналото, аз наистина подкрепям идеята вие да бъдете напълно информирани, за да може да ни подкрепяте по време на преговорите на постигането на нашите цели. На второ място трябва да засилим търговията и инвестиционните връзки с основните си търговски партньори САЩ, Китай, Япония, Русия и да изградим различни дискусионни платформи по стратегическите партньорства. Основният фокус при тези страни ще бъде премахването на нетарифните бариери към търговията и инвестициите. Имаме един економически диалог на високо ниво с Китай, както и Трансатлантически економически съвет с САЩ. И е много важно тези два форума да предоставят наистина една платформа за стратегическо мислене по решаване на нашите економически проблеми и да разрешим бъдещи проблеми. И двата форума ще заседават през декември. В светлината на случилото се до момента е добре да е, обмислим отново как да постигнем нов етап в отношението си с ключовите партньори. Глобалните проблеми на търговията се променят, не остават едни и същи и ние трябва да развиваме начините, по които отговаряме на тях. Намаляването на импортните тарифи е много важно, но основната част от бариерите не е там, защото освен, че премахваме регулаторни бариери, ние трябва да даваме повече достъп за услуги, за инвестиции, да отворим публичните си обществените си поръчки, извинете, по-добре да защитаваме правата на интелектуална собственост и така нататък. Би трябвало също така да развием а, своите отношения с стратегическите партньори до 2020 година, за да може БВП на ЕС да е над 1% от а, това, което би бил очакваеми граници. На трето място всички политики на Европейския съюз и вътрешни и външни трябва да бъдат насочени към създаване на економически растеж и работни места – глобализацията някак си размива границите между вътрешните и външните политики. Ние искаме да имаме по-голяма конкурентоспособност извън границите на ЕС. Искаме европейските дружества да имат достъп до глобалните пазари. Затова външната служба на Европейския съюз може да играе основна роля в това отношение когато отворим публичните си, извинете, обществените си поръчки, е, трябва да гарантираме на европейските е, търговски дружества същите ползи и същите условия на достъп, какъв вито предоставяме на нашите партньори. Там, където има асиметрия, аз бих искал да въведа симетрия. Чуждестранните инвестиции всъщност са двигателен на създаване на работни места в Европейския съюз и в чужбина. Над 4,6 милиона души работят в Европейския съюз за фирми от САЩ и Япония. Искам да се насоча към потребностите на европейските инвеститори извън Европейския съюз. Трябва да видим какви са нашите инвестиционни разпоредби в споразуменията ни с ключови партньори, като например Индия, Канада и Сингапур, както и други надявам се, в началото на едната година, да разбера какво мислите е, по въпроса за е, отговорността за международните инвестиции. Освен това, смятам, че прилагането на тези е, търговски споразумения трябва да се прави доста по-твърдо и по-ясно, за да сме сигурни, че едни и същи правила се прилагат към всички. Искаме да направим така, че търговската политика да доведе до конкретни ползи. Целта не е чисто и просто да подписваме някакви споразумения, а да направим така, че да ги разгърнем до пълния им потенциал, което пък означава резултатно прилагане. Ние а, не одобряваме протекционизма и затова трябва да сме първите, които да действат срещу такива мерки, предприяти от държавите членки. Освен това, търговията трябва да бъде приобщаваща, т.е. всички трябва да споделят ползите от една глобална економика. Това се отнася най-вече и за държавите членки на Европейския съюз, но и за развиващия си, развиващите се страни, които да помогнем. Идеята е не само да отваряме пазарите, а да дадем възможност на всички да се адаптират към тези отворени пазари какво може да очаквате през идната година по отношение на тази нова търговска политика. Първо ще продължим да работим за пре... по-ранно приключване на кръга от Доха. Тази седмица има среща на върха Г20 и искаме там да се даде основният ласък за приключване на този кръг 2011. Ако сме набрали достатъчно скорост, се надяваме в Женева до година да има една министерска среща. На второ място трябва да кажем, че трябва да започнем да гледаме малко по-далече от Доха. Е, ще поканя една група от е, важни за търговията лица, които да развият е, една идея за това как Европейски съюз вижда развитието след кръга Доха. Надявам се те да излязат за доклад 2012 година. На трето място, в двустранен план, се надявам да довършим своите търговски споразумения с Южна Корея Акта и към края на годината Централноамериканските държави Перу и Колумбия. Като преговаряща страна Европейската комисия също иска да приключи своите преговори, които вече са на доста напреднал етап с държави като Индия, Канада, Сингапур, Украина и държавите от Меркосур, както и други, които се надяваме също да бъдат подписани 2011 година. Също така ще продължим да започваме преговори за подписане на такива спогодби с Асоциацията на страните от Юго-Источна Азия, Малайзия и Виетнам и се надяваме, когато има необходимите условия, да се стигне до подписане на партньорски споразумения. И аз и комисаря Бърние до края на втората половина на 2011 година ще излезем с идеи за това как да гарантираме а, стиковането на външните и вътрешни политики, що се отнася до търговията и отварянето на пазарите. По отношение на реформата на общата система от преференции, трябва да кажа, че ние искаме в началото на пролета да излезем с една такава идея и втората пък половина на годината комисията да приеме съобщение за търговията и развитието. В същото време ще сключим споразумение за економическо партньорство с африкански държави и държави от Юхилкян. На следващо място трябва да спомена другите ни инициативи в сферата на политиките. Зелена книга, която ще се занимава с нашата система за експортен контрол, особено определени сектори от европейската економика и едно съобщение на комисаря Таяни за евентуални мерки за подпомагане на МСП, за да излезете на международната сцена едно на всеки седем малки и средни предприятия в Европейския съюз работят извън него, макар че глобализацията дава отлични възможности специализираните фирми да успеят и на външния пазар, на международния пазар. След това, в края на годината, ще излезем с един годишен доклад за Европейския съвет по отношение на търговията и, инвестицион... и инвестициите и най-вече бариерите пред тях. И аз, и вие ще бъдем доста натоварени през 2011. С удоволствие ще работя активно с вас. Знам, че сега получихте документа, но сте първите след приемането от колегиума на тези въпроси. Очаквам с нетърпение да продължим нашата работа. Благодаря. Благодаря, господин комисар, казва председателя. Много усилен дневен ред. Както казах, искахме първо да изслушаме комисаря по отношение на това изявление за търговската политика на комисията. Идеята не беше да проведем една цялостна дискусия по същата тази политика на Съюза. Смятам обаче, че за 10 на 15 минути можем накратко, не повече от две минути за всяка политическа група, да изразим своите становища. Започвам за НП, господин Каспари. Наистина, съвсем накратко. Коментар, въпрос към комисаря. Уважаеми господин председателю, аз се надявам, че времето ще ми стигне. Радваме се, че комисарят е тук за да ни представи една нова търговска стратегия. Ние оценяваме неговия жест. Благодарим още веднъж. Тази а, стратегия ще е едно продължение на глобалната такава стратегия. Също ще бъдат включени и правомощията в тези рамки на Европейския парламент. Това ще доведе до засилване на директните инвестиции. През последните е, години фокуса беше насочен не само върху разработването на една стратегия, върху нейното прилагане. Е, последната стратегия е, съдържаше много добри е, цели, беше подкрепена от Европейския парламент, но изпълнението на целите беше недостатъчно. Нямаме нито едно търговско споразумение, което да е влязло в сила до сега. Трансатлантическите взаимоотношения също не са отбелязали напредък. По отношение на външната и вътрешната политика, те трябва да бъдат по-добре съчетани, да има по-добра координация между тях. Добре е тази тема да бъде обсъдена и с комисаря по вътрешни работи. Търговските партньори трябва да поемат и своите задължения. Както и вие споменахте, тази тема ще вземе централно място през следващите години. Дали тук става въпрос за една стратегия за търговия или за една тактика? Една стратегия за търговия трябва да съдържа това как ще изглежда светът ни не днес, а след 10 или 20 години стратегията, която представихте днес, дали засяга този въпрос, дали взима предвид промените в търговията на глобално ниво през следващите години. Търговските инструменти, които използвахме в миналото, дали ще бъдат използвани в бъдеще или трябва да реагираме по различен начин – аз съм докладчик тук по съответния доклад и бих искал с докладчиците в Сянка да се срещна. Предлагам това да е по време на следващата сесия в Страсбург и да обсъдим въпроса и да се стремим към постигане на едно съгласие между всички институции на Европейския съюз и съответно след това да можем да дадем един отговор на и реакция на вашата стратегия, която ни представихте днес. Благодаря ви. От името на социалистите и демократите. Euh, euh, благодаря, благодаря ви, господин комисар, че сте тук. Et donc merci, merci de nous avoir présenté euh, ce document и благодарим, че ни представихте вашата стратегия. Не сме я обсъждали все още, но а, бих искал да засегна някои въпроси. Ние е, взимаме предвид приоритетите, които се включват в тази стратегия и приоритети, които бяха заложени и от вашите предшественици – беше постигнато едно споразумение по отношение на предоставянето на услуги, което щеше да доведе до повишаване на заетостта. Обаче не е направено проучване дали целта е постигната или не. Радвам се, че можем да говорим по тези въпроси. Как може ам, индустриалната политика да бъде интегрирана а, в а, политиката за търговия. Има много възможности за предприемане на нови действия. Имам още един въпрос относно трансатлантическите взаимоотношения. Според вас, какви са политическите събития, в Конгреса. Последните развития имам предвид в Конгреса и какво ще е тяхното въздействие върху взаимоотношенията с нас и върху връзките с други страни. Робът Стърди, европейски консерватори и реформатори. Благодаря ви, господин комисар три въпроса. Ако наистина сте сериозни да се борите с протекционизма в Европейския съюз, сте абсолютно прави. не а, търговски бариери, законодателството срещу дъмпинга, всички са съвсем важни, но ако искате да се борите с протекционизма, кога смятате да предоправите преглед и преработка на защитния механизъм? Споменахте услугите. Виждате ли наистина преосмислене на преговорите от Доха, което всъщност да включва услугите, защото повечето от тази зала са за многостранни, не за двустранни споразумения. Знае, че много трудно да се постигнат такива многостранни споразумения, но как точно виждате това в Доха? И последното, промените в е, Камерата на представителите в САЩ. Проведохте ли някакви разговори с тях? Виждате ли по някакъв начин това да засегне бъдещи търговски отношения? Защото винаги, когато сме ходили такива срещи в Хонг-Конг или Доха или в... Винаги САЩ някак си поемат водещата роля. Ще видим ли някаква промяна в политиката? Благодаря. От Гуи Джо Хигинс. Благодаря, господин председател. Господин комисар, имам два въпроса към вас. Говорите за повече работни места и повече растеж като причини за търговията. Европейската комисия обаче се явява един а, остров в момента и комисарът Рен каза, че трябва да се помогне на ирландското правителство заради това, че бяха провалени милиарди пари на данъкоплаците, за да се помогне на банки и това влушава стандартите на работниците, сваля стандартите на обществените услуги. По какъв начин това съответства на, вашето, на вашия ангажимент за създаване на работни места? По какъв начин това ще подпиши за заедостта? По подобен начин в Испания, в Гърция, в Португалия и в други страни това само ще влуши нивото на заетост. По какъв начин вашия ангажимент за е, създаване на работни места отговаря на решението на комисията да се бори с паразитите на финансовите пазари и спекулантите, които изтискват и последната капка кръв от данакоплатците в Европа и изтежда тези пари от економиката, което още веднъж повишава безработицата. Не виждате ли тук едно основно противоречие? милиотни работни места в момента или а, сега или в бъдеще наистина се жертват от правата, които вие давате на акулите на финансовия пазар и предпочитанието пред социални инвестиции в инфраструктура и обществени услуги, които наистина създават съществуващи работни места и създават нови. Втория въпрос. Документът споменава правата на човека като един от аспектите на политиката на търговия на Европейския съюз. Мога ли да ви питам тогава, защо вашия шеф, председателят Барозо, преди две седмици, когато се срещна с президента на Казахстан, господин Назарбаев, излезе с едно безкрайно неясно съобщение и приветства един такъв диктатор в Европейския съюз, без да споменава каквото и да е, каквато и да е критична бележка за недемократичното диктаторско отношение в Казахстан, което аз виждам в Казахстан по отношение на липсата на права на работниците, липсата на политически права, систематична бруталност затворите, за всичко това съм представил доказателства на председателя Барозо преди тази среща и не бе спомената нито една дума по този въпрос. А това е от особено значение за търговията с Назарбаев и Казахстан. Защото Европейския съюз иска петрола и природния газ ли? Председателят прекъсва оратора. Изтече ви времето. Уилям Дартмут, Алианс за свободна Европа. Нашият председател господин Сприни е тук, така че той ще вземе думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисаря за това, че е тук сред нас. Искам да задам един въпрос. Не по общата тема на изложението, а по-скоро по тема, която е свързана, защото комисаря говореше за работни места. Бих искал да повдигна въпроса за намаля... намаляване на митата на продукти внасени от Пакистан като мярка за защита на тази страна, която бе ударена от природно бедствие. Правилно е да се помага на страни в затруднения, но това има ответен ефект върху нашите економики. Защото очевидно някои европейски индустрии ще пострадат в резултат от въвеждането на такава мярка. Това, което се дава на Пакистан, означава загуба на работни места в Европа. Къде? Падания. Да, questa misura, quindi chiede... Област в Италия също бе засегната от наводнения, но такива мерки не бяха приложени. Затова питам, има ли други начини да се представя, предоставя помощ на държава, която е засегната от наводнения, но не мерки, които засягат нашите работници. Председателят, изключение от правилото, Давам ви само една минута на следващия оратор. Господин председател, благодаря. Господин комисар, вие говорихте за, за споразумението за свободна търговия и добросъседските отношения. Споменахте и Русия и членството е в е, Световна търговска организация като един важен средносрочен приоритет. Въпросът ми е за Украина, която също споменахте и Грузия. Споразумение за свободна търговия като част от споразумението за асоцииране. Грузинците очакват сигнал от Европейския съюз. Какво могат да очаквате в най-близко бъдеще? Благодаря. Господин комисар, имате думата отново да отговорите на въпросите и коментарите, които ви бяха отправени. Благодаря, господин председател. Господин Каспари, мисля, че сте прав че могат да се опишат много стратегии и тактики, но в крайна сметка важното е тяхното изпълнение и затова е поставим толкова сериозно ударение върху изпълнението на това, което в момента договаряме. Това ще бъде приоритета. Защото трябва да ни приемат сериозно. Света трябва да разбере, че когато напише нещо на хартия, Нашите презумпции, че всички ще го спазват. Разбира се, това не винаги е лесно, но определено ние все пак имаме Генерална дирекция търговия, която трябва да направи това и ние ще се съсредоточим върху тези въпроси. Този документ касае стратегия и прави опит да види каква ще бъде ситуацията на планетата след 5-10 години, по какъв начин трябва да намерим мястото си към този момент. И това, разбира се, предмет на много дискусии между вътрешните и външните аспекти на нашата политика. Търговската политика трябва да е съсредоточена върху това, което остава на вътрешния пазар и Стратегията 2020 е наистина един сериозен принос. Но ние трябва да я изпълним заради себе си, нещо, което не направихме за Лисабонската стратегия, която сама за себе си е много добре, добра, че я, много е смислена, но стигаме до заключението, че много от нещата, които написахме, никога не изпълнихме. Така че прилагането и във вътрешен и във външен план трябва да бъдат наистина градивните блокове на нашата стратегия. Сега въпроса за индустриалната политика и търговията. Господин Таяни, всъщност е комисаря, който отговаря по тези въпроси. Аз посочих в моето изложение, че следващата година ще работим съвместно по едно съобщение за малките и средни предприятия и глобалния пазар. Комисията наистина трябва да излезе с една ясна индустриална политика, без да навлизаме в е, детайли. Аз не мога да навлизам в детайлите на индустриалната политика, защото това не е в моята компетентност. Но определено има тесни връзки с глобалната търговия. И ако разгледаме държавите членки, които имат най-добър износ, това е така, защото имат добра индустриална политика. Така че на практика те осъществяват точно тези взаимовръзки. Какъв ефект ще имат е, изборите за Сената върху всичко това? Чел съм статии по въпроса и в следващия месец ще посетя САЩ. Надявам се, че тогава ще имам по-добра идея за това, което се случва и ще почувствам по-добре каква е атмосферата там. Определено нещата изглежда се променят. Много дискусии се водят е, на Капитолият по отношение на световната търговия има тенденция на протекционизъм от двете страни. Чайната партия особено проявява протекционизъм и изолационизъм. Така че Наистина, ще трябва да изчакаме и да видим какво ще направи Конгреса по отношение на световна търговия. Ще трябва да видим дали ще има някакъв сериозен пробив. Г-20, разбира се, също играе решителна роля в това отношение, така че аз определено очаквам с нетърпение тези дискусии. Да се надявам, че ще можем да проведем една среща на министрите в Г5, защото те играят е, също решаваща роля в международните преговори. Надявам се, че ще можем в началото на следващата година да проведем такава една среща, за да може да продължат международните преговори и да се разгледат е, механизмите за защита на търговията, които съществуват към момента. Много голяма програма имаме по тези въпроси, но не виждам непосредствената полезност от това. Това, което искаме да постигнем, може да го направим и с сегашните механизми. Това, което е важно за нас, е, че решенията, вземани с кометологична процедура, инициативите за защита на търговия са правилните и се надявам, че парламентът ще ни подкрепи. Че не сме под шапката на един съвет, който може да вземе решение с обикновено мнозинство. Това е много важно. Но в момента, в който имаме тези възможности, ще трябва да направим това, което можем с сегашните инструменти. И аз мисля, че след като приключат този кръг от преговорите на Доха, можем да направим това. Има и нови теми, които трябва да разглеждаме, но този етап в момента нямаме такива планове, защото не може всичко да направим наведнъж. Дали Доха може да включи и един раздел по услугите? Да, смятам, че трябва наистина да се направи нещо повече. Но по принцип, мисля, че Доха преговорите са някакси затворени, защото има един голям партньор в тези преговори, който не е убеден, че, Доха, че преговорите от Доха са полезни. И това е основната причина. Ако всички около масата, ако Г5 са убедени, че това е полезно, все пак те могат да имат различни идеи за това как нещата са най-полезни за тях. За това се правят и компромиси, за това се водят преговорите, но основният проблем е, че един от е, големите партньори, да не го посочвам, Съединените щати, просто не са убедени, че това е полезно за тях. Ние се опитваме да ги убедим. То е очевидно, че ще бъдат полезни за тях, но просто трябва да променим настроението не само на Капитолия, е, но и в е, Белия дом. И наистина нещата се свеждат до това. И в момента, в който вече се стигне до такова едно основно разбиране, тогава вече можем да включим и услугите. Сделката е възможна. На, има няколко нива на амбиция, но все пак трябва преди всичко да имаме едно общо разбиране, че това е нещо, което трябва да направим. Просто да седнем и да водим преговорите, но нещата още не са стигнали до там. Това беше въпроса за Конгреса в САЩ. Господин Хигинс, Винаги ме интересуват много вашите въпроси, дължа да спомена това. Мога да ви дам моето мнение по спасяването на банките в Ирландия, но дали това е пряко свързано с общението ми за търговията, не е съвсем очевидно. Преди да стана член на Европейската комисия, аз имах отговорности в собствената си страна като външен министр и вице-премьер. И ние също преминахме през тази финансова криза. Просто много е трудно едно правителство да не спаси банките си. Защото ако не го направи, тогава ще се стигне до още по-сериозен економически провал, отколкото от изваждането на банките от кризата. Важното е наистина да разбираме, че на това не е толкова прост подход. Ако става въпрос една банка да фалира, да оставим и да видим какво става. Ако бяхме по-нататък в кризата, можехме да имаме идея какво ще става и можехме да правим изборите. Ами това е било, бил избора на ирландското правителство, но можете да се зададете въпрос, имаше ли друг избор. По правата на човека в Казахстан, аз няколко пъти ходих в Казахстан. Казахстан определено не е демокрация от западен тип и не смятам, че следващите 10 години ще стане. Това, което също не е вярно, е, че те не правят нищо в това отношение. Например, по отношение на религиите, имат е, относително добър подход. В момента техен е председател на ICD. Трудно е да се вземе решението на, за председателство на ОСЕ. Аз самият е, бях е, действащ председател на ОСЕ, докато бях външен министър, така че до някакъв тази институция. Минахме през всичките дискусии, дали сме готови или не Казахстан да поеме председателството на ОСЕ и смятам, че в крайна сметка това беше е, добро решение, защото те вършат добра работа. Ако искаме ОСЕ да има значение в бъдещето, трябва наистина да променим вижданията си. Не може ОСЕ винаги да се ръководи от европейска държава, защото тази е, организация тогава ще стане, ще изгуби от значението си. Определено в някои области постигат напреднак, е, в е, други области не. Вярно, че имат много природен газ, но не само те имат. Не можем да кажем, че без Казахстан вече не можем да живеем. Ние не внасяме толкова много природен газ от тях. Може би ще е добре, ако внасяме повече от тях, защото не е добре да зависим от една страна за доставките на газ, както вече показва опита от миналото. Така че е, всичко това създава една доста по-сложна картина от тази, която вие представихте, но пък е, вие имахте предимство да изразите много ясно идеята си и въпросът ми ви хареса. Господин Спирони, Пакистан. Няколко пъти вече сме обсъждали този въпрос. След малко ще трябва да излизам, защото в 12 часа има друга презентация. Това, което предлагаме ние, е един компромис. Най-доброто доказателство за това, че е компромис, е, че в крайна сметка никой не е безкрайно доволен. Нито Европа, нито Пакистан. Така че съвета и парламент са тези, които сега трябва да вземат решението. Европейския съвет трябва да направи предложението, ние също сме правили предложение, което е умерено и съществено и точно това се искаше от нас. Въздействието върху европейската економика, според мен, и заедостта в Европа е наистина наценено сериозно. Защото става въпрос за 15 милиона допълнителни а, допълнителен внос от Пакистан и мисля, че това е много повече от е, това, което ще загуби Европа. За Русия, да, имаме още някои проблеми с Русия по отношение на влизането ни в СЕАТО. За нас е важно те да влязат в СЕАТО, защото по време на кризата видяхме много ходове на протекционизъм, най-вече защото те не бяха длъжни да спазват правилата на Световната търговска организация, така че за нас е важно но все още имаме сериозни проблеми с Русия по отношение на експортните мита. За Грузия и Украина, преди 10 дни бях в Украина, също искаме да стигнем и до споразумение с Грузия. те наистина осъществяват известен напредък напоследък по критериите, които ние сме заложили, но има още много работа да се свърши и въпроси наистина на ограничение на капацитета. До степен, до който техния капацитет, който разбираем ограничен, трябва не само да водим преговори от своя страна, но трябва да им дадем и техническа подкрепа за решаването на техните проблеми. Така че подхода не е лесен, но трябва да стигнем до, до едно цялостно споразумение за свободна търговия. Украина а, също се постига сериозен напредък. Имахме няколко часов е, разговор с е, президента Заров. Наистина искаме да сме гъвками, искаме да стигнем до споразумение с тях, но и те трябва да свършат своята работа. Благодаря, господин комисар. Значимостта на съобщението, което направихте пред нас, всъщност оправдава тези няколко минути, с които удължихме дискусията. Благодаря. So let's move without delay to the, our next... Следващата точка от дневния ред е девета. Прилагане на определени насоки относно официално подкрепяните експортни кредити. Тишина, моля. All on your attention. Those who are leaving the room, напускайте залата тихо. Speedily as you can. And please don't hold, do not hold conversations. Не си говорете в залата. So, item number nine. Девета точка. Прилагане на определени насоки относно официално подкрепените експортни кредити. Яник Жадо. Докладчик по тази тема, която трябва да стане част от европейското законодателство. Нашата комисия отговаря за този доклад. Вече споменах името на доклада от Зелените. Имате думата Яник. Много ви моля да ми обърнете внимание. Яник Шадо, you can... Merci, Monsieur le Président. Euh, Благодаря, господин председателю. крайна сметка бавно стигнахме до крайния етап, а именно проверката на това законодателно предложение. В него трябва да бъдат включени новите правомощия на нашия парламент. Както вече е, казах, този това законодателно предложение засяга експортните кредити. Искам още веднъж да изложа моите съображения. Аз ще включа измененията, които ще бъдат внесени в допълнение и към предложението на комисията. Е, има изисквания, които се отнасят и до а, докладчиците, които изготвят документа. Има аспект, който засяга а, въпроса, да не се създава допълнителна бюрокрация за държавите членки, да не се измислят а, нови правила и принципи, но след финансовата криза, след социалната криза, след економическата криза, желанието на нашите граждани е да знаят повече за публичните финанси. Също трябва да се има предвид и бюджетните кризи в държавите членки и от това произхожда нашето задължение да изискваме повече прозрачност в действията на агенти, агенциите за експортни кредити. Трябва да има задължително условие за предоставяне на информация от страна на държавите членки. Ние знаем, че а, в някои проекти не са взети предвид рисковете, политическите рискове, економическите рискове. Този въпрос беше засегнат по време на дискусията, като в това число бяха споменати екологичните рискове, социалните рискове. Това всичко ще доведе до една по-добра администрация и до, по, до едно по-добро управление на изпълнението на тези проекти. Трябва да има яснота а, какви рискове а, могат да възникват, с кои рискове може да се справим и така. Трябва да се създаде взаимозависимост между агенциите за експортни кредити, от друга, от друга страна нашите политически цели, заложени в договор от Лисабон. Социалните, политическите и екологичните норми трябва да бъдат взети предвид тези норми, които се защитават не само от Европейския съюз, а и в рамките на Г20. Трябва да се включи аспекта за изкопаемите горива. Не става въпрос само за нови газопроводи, трябва просто да се заложат нови критерии, които да контролират действията на агенциите за експортен кредит и да правят дейността им по-прозрачна. Така че да се създаде една гаранция за правомерно разходване на отпуснатите средства. Може би сте забелязали в доклада, който ние представихме, че е включен и един друг въпрос, свързан с делегираните правни актове. Искам да подчертая, че ние в Европейския парламент не трябва да даваме съгласието си е, за за всяко законодателно предложение на комисията в рамките на ОИСР. Но а, когато парламента иска да има повече прозрачност в агенциите за, кредит, за експортни кредити, тогава и ние предлагаме да се изпълни предложението на Европейската комисия за по-улеснено изпълнение на насоките от а, договореностите в рамките на ОИСР. Има насоки от 2005 година. Тези за 2011 се обсъждат и в това число ще вземат, взем, бъдат взети предвид и нашите изисквания а, по отношение на социалните и екологични стандарти. От една страна е, стои прозрачността, от друга страна е облегчаване на ам, работата и на действията на комисията. Но това число трябва да бъдат включени и насоките от 2005 година и в частност тяхното изпълнение. Относно Китай – Не трябва да режем клона, на който седим. Ако подкрепим действията на агенциите, техните действия в Китай. Китай действа доста агресивно по отношение на своята а, валута, по отношение на възможности за отпускане на експортни кредити. Китай обаче трябва да приеме критериите на ОИСР. До сега нещата са доста непрозрачни и с едни такива изисквания, тяхното изпълнение ще се създаде повече прозрачност, ще се упражнява по-засилен контрол. Ние искаме а, средствата на Европейския съюз да бъдат разходвани правомерно, да бъдат спазвани социалните и екологични стандарти. Ако това, се отразява, ако това е отразено във всички проекти, които се финансират от агенциите, това е добре и а, реалистично. Господин Шулц от комисията по предложенията за изменения. Um, first of all, um, I would like to uh, stress that the Commission fully shares the rapporteur's view. Напълно споделяме становището на докладчика за потребността от надзор. От друга страна, трябва максимално да се възползваме от съществуващата уредба, за да не се стигне до дублиране, което ще доведе допълнителна административна тежест за заинтересованите страни. Най-важният въпрос за нас е въпросът за прозрачността и отчетността. Европейската комисия също смята, че трябва да се разработи необходим механизъм за всичко това. Оставаме с впечатление обаче, че тези изменения трябва да бъдат преработени за да включат някои практически и технически моменти. Например, в тази сфера роля, е, комисията няма роля по прилагане поради бюджета. Всъщност е в е, правомощията на държавите членки да ангажират бюджет по този въпрос, така че ние чисто оперативен план не може да направим нищо. Съветът и държавите членки са тези, които трябва да работят по въпроса, а ние, разбира се, от своя страна сме готови да изготвяме доклади за напредъка на преговора по правилата или по сфери като преговорите по СТО, държавната помощ, които са свързани с експортните кредити и са част от компетенциите на Европейската комисия. Някои държави членки в неформален план споменаха някои идеи пред нас, заявявайки, че част от аспектите трябва да бъдат преразгледани, за да бъдат пооформени подходящо. По отношение на стандартите, на второ място, не бива да забравяте, че в структурата на ОИСР има специални разпоредби, свързани с препоръките в сферата на отделните политики. Идеята им е да се занимаят с голямата част от политиките, които споменахме до момента. Така че ние не можем да пренабрегваме разделянето на инструментите в рамките на ОИСР. И трябва да се опитаме да записваме своите желания в рамките на структурите и съответните инструменти на ОИСР. От друга страна, разполагаме с една разпоредба, която ни дава възможност да използваме европейски стандарти и си мислехме, ако по време на преговорите за преразглеждане на този инструмент ние настояваме това да се използва, това би решило част от проблемите, които повдигнахте. Освен това, могат да се запишат конкретни разпоредби в сферата на отделни области, като например правата на човека. Това ще отговори на някои наши изисквания, свързани с политики в конкретни сфери. Въпросът може да ви се стори технически, но отново ще повторя, че смятаме за необходимо в бъдеще да имаме инструмента делегиран юридически акт за чисто и просто техническото прехвърляне или предаване на правилата. Какво означава този делегиран юридически акт? Това не означава нито съвета, нито парламента да се отказват от част от правата си, а чисто и просто комисията получава право чисто технически да актуализира текстовете, а и двете институции, съвета и парламента, да могат да оттеглят или да изземат правото на такъв делегиран акт, когато това не им хареса. Има два месеца, които може да се изрази възражение, ако има неудовлетворение по отношение на тези делегирани актове, така че има необходимия баланс в тази сфера. Благодаря. Казва председателя, тъй като ни притиска времето, моля ви, господин Каспари, съвсем накратко. Уважаеми колеги, благодаря за работата свършена от нашия докладчик, който интензивно се занима с тази тема. През последните седмици ни стана ясно, че темата е доста сложна в областта на експорт, финансиране чрез експортни кредити нещата трябва да са по-ясни. В рамките на ОИСР и СТО е направено много за повишаване на прозрачността. За, за това трябва да допринесат и приятите насоки, които бяха споменати. Има много процеси, свързани с обмен на информация а, за засилване на сътрудничеството. Видяхме, че рисковете, свързани с социалните а, и екологичните аспекти, ще бъдат вземи предвид ще бъде включено в насоките. Тези насоки са насочени към Световната банка. Така че ОИСР е поел в правилната посока. Смятам, че трябва да насочим вниманието си върху повишаването на прозрачността в европейски мащаб, а не и трябва да се а, насочим и върху това партньорите в рамките на ОИСР да се придържат към задълженията, проистичащи от а, спогодбите в ОИСР. А, каква е глобалната а, конкуренция? А, какви са стандартите в а, тази област? И а, нашите предприятия трябва да се конкурират с а, китайски предприятия, които не се придържат към а, тези стандарти и насоки. Те не споделят а, тези убеждения, тези ценности. Аз не искам тези насоки да се подобряват, аз просто искам те да, да бъдат а, прилагани в световен мащаб. Нека в доклада тези задължения да бъдат подчертани още веднъж и проекти да, бидат, да бъдат а, а, финансирани само от а, агенции, държави, правителства, които а, се ангажират да спазват социалните, екологичните стандарти и се ангажира в дългосрочен план да изпълняват тези ангажименти. През следващите седмици, преди да приемем този документ, ще имам достатъчно време, за да обсъдим този въпрос, да обсъдим до а, каква степен ще можем ние да накараме нашите партньори от ОИСР да приложат а, и да изпълнят тези условия и изисквания. Преди това, а, преди да предприемем втори кръг от мерки. Благодаря ви. I still have... Аз ви благодаря. Още трима желаящи да вземат думата имаме. Моля ви максимално кратко. Кадер. Euh, Благодаря. От името на Джон Лука ще говоря днес, защото той не можа да дойде. Аз а, споделям мнението на господин а, Жадо и изразяваме съгласие към измененията, които са насочени за повишаване на прозрачността в сектора и подобряване на финансовите услуги, предоставени от тези агенции. Също съгласни сме и с задължението за даване на информация, за упражняване на контрол от страна на Европейския парламент върху тези агенции на всеки пет години да се прави една оценка на работата на агенциите. Трябва също да се изисква и социална отговорност от предприятията, финансирани от агенциите. Не трябва обаче агенциите и предприятията да бъдат санкционирани за разлика от други партньори в рамките на ОИСР, например като Бразилия. Трябва на всички да се предоставят е, едни и същи възможности, едни и същи привилегии. Това са нещата от наша гледна точка. С а, е, другите докладчици бихме работили с удоволствие. Uh, yes. му има думата. Благодаря, господин председателю. Трябва да поздравя господин Жадо за това, че съвсем ясно заяви, че неговите изменения могат да бъдат разделени на две ясни категории. Първата група от тях са свързани с прозрачността и непрекъснатия надзор. Ние напълно подкрепяме тази група изменения и се надявам също така той даде своите изменения към доклада за Европейската инвестиционна банка. Подкрепяме всичко това. Освен това, ми се иска и колегите ми от НП да работят подкрепа на тези изменения. Но той каза, че има и друга група изменения, които са сключени и свързани с политически цели. Казвал съм го и преди, ще го кажа пак. Като човек, който държи изборна длъжност, аз лично много силно професионално се възхищавам, ако изобщо политиката е професията, професионално се възхищавам на работа господин Жадо. Но като демократ трябва да кажа, че по никакъв начин не подкрепям тази група изменения. Всъщност, Зелената партия в Обединеното кралство получи 9% от гласовете. 90% от хората, които гласуваха, всъщност не гласуваха за зелените. Не знам каква е статистиката в целия Европейски съюз, макар че ще се опитам да го направя. А, но, мисля, че още по-малко. По-малко от 9%, сигурно. 5% общо са гласували в Европейския съюз с зелените. Така че това, което прави много умело господин Жадо, е много хитро и всъщност той е много чаровен и затова му се получава, е, че използва този доклад. Моля ви, искам да ви прекъсна, казва председателя. Наистина навлизаме във времето за следващата точка от дневния ред. И това трябва да стане преди дневния ред. Добре, изречение и половина, казва оратора. Та, да, той използва този доклад, за да наложи политическите възгледи на една партия, която е в мълцинство. Така че за тази част ние няма да го подкрепим, но изключително съм очарован от начина по който го прави. И мене ме очароват, казва председателя, вашите изказвания винаги. Този път, моля ви, съвсем кратко. Okay, I... Благодаря. Господин Жадо, внимавайте. За мен целият въпрос с експортното кредитиране е много интересен. Европейски съюз по-настоящем е пълен с различни защитници на най-различни агенции, които с зъби и ногти се борят а, за постигнат своите цели. Да не се намесва държавата, да вземат публичните поръчки себе си и всичко каквото докопат да приберат. Обаче, част от най-големите сделки на големите фирми всъщност се застраховат от държавата. Точно тази държава, която искат да изхвърлят от търговията и от данакоплатеца биват застраховани. Така че ето ви едно противоречие, по което десните коментатори и анализатори обикновено не казват нищо. Това всъщност е една субсидия за големия бизнес, за да поддържа той своята търговия. Така че това е несъмнено. Чисто и просто големите се правят, че това не е така. Съгласен съм с господин Жадо, че тъй като всички тези дейности получават в кавички за страховката на държавата и дънакоплатците, трябва да има разпоредби за защита правата на човека, както и опазване на екологичните стандарти. Господин Жадо в своя документ споменава определени проекти, които се подкрепят, например Язовира и Люзю. Първоначално те се подкрепят от системата за експортно кредитиране и е, тези проекти всъщност нарушават съвсем ясно най-добрите екологични практики. Много уважавам лорд Дартмут, та с цялото ми уважение, бушинството от хората в Великобритания и в Европа искат европейски фирми, Европейският съюз да защитават правата на човека и да защитават прилагането на най-добрите екологични практики. Така че, когато господин Жадо и аз и други представени тук проявяваме желание да се включи в такъв тип уредба едно изискване, всичко това да е факт, ние всъщност подкрепяме и изразяваме становището на булшинството от хората в Европейския съюз и, господин председателю, най-вече, що се отнася до най-големите проекти извън Европейския съюз. Що се отнася до природния газ, нефта, минното дело, всички те могат да окажат отрицателно ужасяващо въздействие върху местните а, общества, защото може да се стигне до катастрофа. И се иска от нас, да накоплаците, да застраховаме тези суми, в крайна сметка. Uh, final remark, please. Благодаря. Последни бележки. Докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички за комплиментите, които получих. Работата в този парламент не означава, че колегите имат по-малко работа в страните си, в които са избрани. Така че всички ние сме евродепутати, нито на част от работата, която се върши, не касае само отделните държави, касае цели Европейския съюз. Това не е в дневния ред на Европейската зелена партия. Ние говорим за стандартите, които са заложени в договора за Европейския съюз. Това е първото, което искам да кажа. На второ място, отчасти в отговор на представителя на Европейската комисия – Идеята е да знаем по какъв се изчисляват рисковете, как се изчисляват премиите и по какъв начин се взимат предвид социалните и екологични аспекти, които също трябва да се включат в анализа на риска. Така че това не са съвсем общи подходи. Говорим за изчисляването на премиите, говорим за метода на анализ на риска на страната. И когато си говорим за ОИСР е, или за щатите, е, там европейските кредитни агенции докладват пред Конгреса. Всичко, което се прави на добро, на база в агенците за експортно кредитиране, трябва да се направи по един по-строг начин в Европейския съюз. Това е всичко, което искаме. Нито повече, нито по-малко. И накрая по въпроса за Китай. Що се отнася до това досие, не смятам, че ние ще имаме, ще успеем да направим ни добри търговски отношения с Китай, ако в нашата европейска програма не наложим в търговските си отношения с Китай екологични принципи, принципите на МОД. Президент на Китай току-що посети Франция. Начина по който оставим на страни въпроса за демокрацията и правата на човека в Китай, означава, че ние всъщност потвърждаваме неравенството в търговията. И това води наистина до неравностойни търговски отношения с Китай. Ако не поставим всичките тези екологични и демократични принципи в отношенията с Китай, винаги ще губим. Срок за внасяне извиненията 12 този месец, казва председателят. Остават ни максимум 20 минути и трябва да разгледаме точки 13 и 14, споразуменията за търговията с банани. За втори път разглеждаме тези теми и разбира се ще се връщаме още веднъж на тях по-късно, когато обсъждаме доклада. Тоест имаме втора размяна на мнения по две досиета. Докладчики за двете досиета е Франческа Балзани. Тя не може да бъде тук. Тя роди дете. Поздравления или късмети на майката и на детето. Кадарив ще говори по досетата от нейно име. Благодаря, господин председател. Франческа ме помоли да говоря пред вас по тема, която аз от дълго време следя. Мисля, че всички бяха доволни за края на банановия конфликт в е, СЕТО. Наистина това беше много технически проблем, политически деликатен, важен от търговска гледна точка е, въпрос. СЕТО успя да разреши този конфликт. Парламентът поиска становище по споразумението. Парламентът и има възможност е, да излезе със становище в момента, в който получим и ясната и твърда позиция от е, съвета и комисията по някои въпроси. Преди всичко искахме да се извърши оценка на въздействието, колкото се може по-скоро, за да се види какви ще бъдат последиците от това споразумение върху страните производители на банани, както и периферните райони. Искахме също проучване на въздействието на оценките за придружаващите мерки в споразумението, 18 месеца преди края на програмата. Това също бе представено на парламента. Искаме това да бъде съвсем специфично, съвсем конкретна инициатива за производителите от е, Азия, Карибите и Тихоокеанския басейн и периферните региони. Искаме подкрепа за производителите, но не финансирана от фонда за развитие. Освен това искаме придружаващите мерки за бананите да бъдат е, разпределени към страни и региони, които страдат от по-низко ниво на износа, поради по-низко ниво на развитие и други индикатори, които трябва да бъдат е, добре установени разглеждайки и тяхното положение в е, търговията с банани с Европейския съюз искаме и определени приоритети, определени начинания, без които няма да можем да, да дадем своите съгласие с това, на това споразумение. European... Имаме сред нас представители на Асоциацията на производителите на банани – господин Леополд Колган, господин Жерар Бали и господин Франциско Родригес. Нека да чуем първо Европейската комисия. Кой ще говори от ваше име? Казвам се Норис. Работя в Генерална дирекция Земеделие. Имах удоволствието да работя по преговорите за споразумението за банани, както и някои от е, придружаващите мерки. Определено това е споразумение. Няма защо да говоря за значението на това споразумение, защото току-що това бе подчертано. Имахте е, възможност е, да чуете презентация от секретарията на СТО където много по-красноречиво бе посочено колко важно е това споразумение и колко важно е то да бъде сключено възможно най-скоро. Нашата позиция остава същата. Сигурни сме, че ще получим подкрепата на вашата комисия на парламента. Съветът единодушно гласува за него. Ние се надяваме въпроса да се придвижи колкото се може по-скоро. Сега, конкретно по нещата, които бяха казани тук, по отношение на оценката на въздействието, ние определено сме направили преглед на тази оценка в миналото. За производителите това бе направено и то в контекста на пакета за реформите. който гарантира, че е на лице са средства, за да продължи производството. 278 милиона евро са заделени в бюджета по този въпрос. Казах, че отчасти това се базираше и на разговорите с заинтересованите страни, съвета и парламента но също времено и на базата на оценка на въздействието, което отблизо разгледа какви ще бъдат ефектите от либерализацията на търговията чрез споразумението за бананите. По това време нямахме още всички параметри, но на практика можехме да базираме параметрите от е, на оценката на въздействието и това, което се оказа крайния резултат от намаляването на тарифите. Така че, в крайна сметка, ние сме много доволни от е, оценката на въздействието и сме спокойни в това отношение. По отношение на страните от е, Азия, Карибите и Тихоокеанския басейн, имахме много продължителни дискусии с партньорите ни от тези страни те участваха пълноправно. Трябва да припомним, че това бе пакет, който бе интересен и за тях по отношение на преференциите, който е много важен въпрос е за тях, защото с либерализацията на търговията малко по-малко се елиминират преференциите. Така че е важно този въпрос да бъде разгледан чрез различни мерки и точно това успяхме да направим в този пакет по преференциите. Така че това беше важен момент и помогна на тези страни да се включат пълноправно в този пакет. Всички го подписаха на базата на глобалния пакет, който включваше тропическите продукти и бананите. Така че доволни сме, че бяха взети предвид изцяло интересите на този регион в това отношение. Благодаря. Госпожа Андрикене от НДП. Много ни е кратко време, така че бъдете възможно най-кратка. Две минути. Благодаря, господин председател. Както казахте, Франческа не е тук по сериозни причини, така че и всичко много най-добро, но ние обсъждахме двата пакета. Единият беше свързан с сделката с ЕТО по бананите, другата беше по последиците от такава една сделка. На първо място искам да кажем, че НП приветства споразумението от Женева, което постигна Европейската комисия, както и намаляването на тарифите на внос от банани от американските страни. Казвайки това, искам да добавя също така, че разбираме значението на споразумението. Приключихме един дълъг е, спор, който в продължение на десетилетия всъщност е, хвърляше лоша светлина върху Европейския съюз заради недоброто третиране на производителите на банани от латинска, латиноамерикански страни, ние в Европейския парламент трябва скоро да вземем решение дали ще дадем своето одобрение на това историческо споразумение. Моето мнение е, че Европейския парламент трябва да докаже, че е отговорен участник, който може да вземе реални решения в областта на международната търговия и да даде зелена светлина на това споразумение. Подкрепям обаче и всичко, което каза представители на социалистите и демократите днес за проблемите, които предстоят, които още не са разрешени. Има и друга страна на монетата и тя е, че ще има явни загуби резултат от либерализацията на търговията с банани. Не искам да навлизам в детайли, но е ясно, че с намаляване на търговските бариери трябва да направим необходимото, да не заличим цели индустрии или сектори, които традиционно са играли важна економическа и социална роля – в определени европейски региони. Двете минути изтекоха, казва председателят. Успоредно с мерките за реализация на международната търговия, ние трябва да осигурим адекватна подкрепа на производителите на бананите от Европа, за да останат те на пазара и да продължат традиционната си дейност. Господин Мато, НП. Само две минути, господин председател. Това може да е едно много добро споразумение, тъй като беше постигнат мир отново в този регион, но сектора на бананите е от съществено значение за Испания. Ние приехме една дерогация в размер на 186, 176 евро. След това беше постигнато споразумение за 114 евро. Това не смятам, че е много доб... добра альтернатива. При всички е, положения трябва да има някакви компенсации в този сектор. Две минути на следващия оратор. Не се притеснявайте, господин председател. Имам основания да се притеснявам, казва той. Господин Хигинс, аз мисля, че производителите на банани в Тихоокеанския басейн имат причини да не са доволни от това споразумение. Факта, че тези страни винаги били се насърчавали да повишават производството си на банани като ключов сектор за развитие и за подобряване на жизнените стандарти и повишаване на за заетостта. Сега по много начини Европейския съюз по собствени бизнес причини всъщност подкрепя съвсем друг вид производство и пречи на тези страни. Това ще има сериозни последици за много работници и древни производители в тези страни. Новото споразумение, несъмнено, е в полза на големите мултинационални компании, които доминират централ... африканското и латиноамериканското производство. Настоява се за либерализация на търговията в Централна и Южна Америка с е, споразумение за свободна търговия с Перу и по този начин да се навлиза в областта на търговията, услугите и така нататък в Латинска и Централна Америка. Един различен подход би могъл да бъде прият, който взема предвид правата на човека, правата на работниците и защитата на околната среда които всички са поставени в неблагоприятно положение от това ново споразумение. Господин Кадари, за последни думи, 4 минути. Нямам конкретни коментари. Мисля, че Франческа изрази позицията. Не, не става въпрос за споразумението с СТО. То е всъщност споразумение, което приключи конфликта. И това е добре. Но последиците бяха добре оценени. 72% от бананите, внесени в Европейския съюз през 2008 година, идват от Латинска Америка. Така че големи американски компании Чигита, например, имаше сериозен интерес от всичко това. Мисля, че наистина трябва да се борим за получаване на сериозни компенсационни мерки, както за страните от ACP, така и за периферните райони. Не мога да отговоря, не мога да приема и отговора на комисията към момента. Председателят, с това приключваме програмата до обяд ще продължим с разглеждане на проекто доклада, което е предвидено за 1-2 декември. Ще продължим работа в 3 часа с изслушване относно преките чуждестранни инвестиции. Благодаря ви и приятен обяд.